Buon pomeriggio a tutti. Добър ден. Possiamo iniziare. Нека да започнем. Скъпи колеги, добре дошли. Два важни дни предстоят за нашата комисия. Започваме с малко изменение на дневния ред. То е свързано с утре следобешното заседание. Искам да при предложа 11 и 11 и 12 да си сменят мястото. Тоест, вноса от Бразилия преди производство и етикетиране на биологични продукти на Мартин Хаузлинг. Разместваме 11 и 12. Ако нямате нищо против, ще променим дневния ред утре след обяд по този начин. Per motivi tecnici l'interpretazione... По технически причини няма литовски днес. Иначе всички езици са на лице. Извиняваме се. След това одобряване на протокола от 23-24 април 2012 година и 8 май 2012 година. Днешното заседание се предава по интернет. И така можем да започнем с четвърта точка от дневния ред – Обща организация на пазарите или ООП на селскостопанските продукти, Общ регламент за ООП. Господин Дантен е докладчик, докладчици в Сянка, мисля, че всички са тук. Ако нямате нищо против, след това ще дам думата. След Мишел ще дам думата на докладчиците в Сянка. Влизаме в много важна фаза на законодателната работа на Европейския парламент по реформата на ОСП с представянето на проекто доклади от страна на нашите докладчици по четири предложения основни за пакета за реформа. Това са преките плащания на фермерите, е, селското развитие, обща организация на пазара и хоризонталните правила. Днес след обяд започваме с едно предложение, което е свързано с ООП за сълскостопански продукти за което докладчик е господин Дантен. Искам да ви припомня, че крайният срок за подаване на изменения за този доклад е 10 юли 12 часа на обяд. Освен това, колеги, имайки предвид това огромния обем на досиетата за реформата на ОСП, имам предвид като хартия, че са много обемни, ще ви помоля да си носите копията, т.е. няма да ги преразпечатваме за всяко заседание, тъй като са много обемни. И така, благодаря на господин Пакеко, който е тук от ГД Агри и дам думата на Мишел Дантен за неговото представяне. Мишел на думата. Мерси, мерси, господин президент. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, ООП и текст по тези изменения може да бъде много голям, има много поправ... изменения, много юридически предложения. Искам, преди да ви представя моя проект от доклад, да благодаря на всички тез от е, вас, които вече дадоха своя принос към общата ни работа ние по този начин решаваме общата рамка, в която ще бъдат е, управлявани общата селско-стопанска политика и съответните индустриални отрасли. Ето защо, без да правим революции в е, първоначалното предложение на комисията, ние следваме няколко основни политически линии и някои основни посоки на изменения, които искаме да задълбочим. Първата насока, която застъпвам в моя проекто доклад е сигурността и е, предвидимостта на дейността на производителите. В е, контекста, в който вече нараства селскостопанската продукция, е много важно производителите да разполагат с едни ясни, ясни правила за уредбата на пазара и то да няма възможност за различни интерпретации. Става дума и за публичните интервенции, и за частното складиране, за определянето на цени, които трябва да имат достатъчно сигурност. И според мен не е допустимо да оставаме комисията, както по време на кризата в млечно-добивния сектор – да се колебе бай и да внася неяснота в е, вече толкова трудни за управление сектори. Също така е необходимо е, да отчетеме при разглеждането на начина на определяне на цените и еволюцията на пазара и на разходите. Цените, е, комисията следва тази логика и при определянето на цените за частното складиране и също така искам да се постави отново на дневен ред нивото на определене на цените на говежето месо, като трябва съответния цена да се фиксира на около на 2000 евро на тон, което отговаря горе-долу на реалността. Това до момента не се случваше, тъй като този отрасъл нямаше директна връзка при определенето на референтните цени с другите отрасли. За зехтина е, отново се фиксира цена, особено за екстра пречистения зехтин – Също така предлагаме да, има, да включиме определени продукти в списъка за определене на референтните цени. Je propose d'étendre les mesures exceptionnelles de... Също предвиждаме изключителни мерки за производството на вино. В е, контекста на, на засилваща се несигурност на цените, когато търсиме сигурност, ми се струва, че е изключително важно да дадем на възможност на производителите и на економическите оператори да имат участие в е, начина на управление, който да бъде и по-гъвкав. Затова асоциациите на производителите трябва да могат да бъдат инициатори на мерки за управление на пазара. Също трябва да подсилиме позицията на производителите на пазара да има възможност определени асоциации с определен размер, размер да е, могат да участват на пазара. От друга страна е много необходимо да се предостави сигурност посредством член 56 C за мерки за пригаждане на цените спрямо търсенето и предлагането. Трябва да има елемент на управление на обема на производството и е, тъй като момента, в който ще бъдат прекратени квотите за млечният сектор, трябва да се предвидят съответните мерки. Има предложен пакет от законодателство в тази криза, но също така трябва да се търси и механизъм за управление на отрасъл по време на кризи трябва да се отчитат и изводите, които са направени от, от кризите в този сектор до сега. Трябва да има по-голяма отговорност на отделните производители. Референтните цени трябва да бъдат определени по такъв начин, че да не се свеждат до минимум маржовата за печалба на производителите – до минимум 5% трябва да има възможност за увеличаване на цените спрямо предходния период. Също трябва да има възможност благотворителни организации да получават съответни намаления. В отрасъла на млеко производството. Ако има увеличение на производството над 5%, те не би следвало тези производители да се ползват от съответните мерки. Това е първото измерение предвидимост и сигурност, като ние трябва да предвидим също и възможности за увеличаване на правомощията на производителите да управляват пазарите. Откакто бе, бяха въведени измененията в ОСП, пазарът се разви в различна посока и възможностите на производителите да получават адекватни доходи останаха изключително малки. За това ние трябва приоритетно да действаме в това отношение, но трябва също така да предприемаме мерки срещу създаването на картелни практики, и също времено да създаваме условия за производителите да излязат от економическата зависимост на пазарите. Политиката на най-низките цени има своите последици, включително социални и за околните среда. Ние искаме да развиваме устойчива политика и за това би трябвало да признаваме положението на производителите – като трябва да отчитаме, че не доминантното положение е проблем, а всъщност законодателството визира злоупотребата с доминантно положение на пазара. предлагам да се преразгледа ролята на Организацията на производителите спрямо първоначалното предложение на комисията, като трябва да сложим акцент върху иновации, превенция, управление на риска и да се предвидят за това средства по втория стълб – по отношение на млекопроизводството трябва да се предвиди организаторите на, организациите на производството да имат възможност за сключване на договори с доставчиците и да участват ефективно на пазара. Два елемента има. Първо, да се групират тези производители спрямо съответния сектор. И второ, тези организации par des actions communes. Or... Трябва да действат с общи е, дейности. Сигурността за производителите се изразява в цените на пазара. Затова е изключително важно, когато има действия на общностно ниво, те да се опират на основното законодателство и съответни договори, в които фигурират и цени. Законодателните предложения за сектора на млекопроизводството предвиждат да има и възможности за договаряне. Предвижда се създаването на междуотраслови организации. Тук ние разширяваме първоначалното предложение на комисията, за да може да се създаде възможност за сътрудничество на различни економически оператори, като с това ще се даде възможност да се развиват взаимно изгодни практики включително изгодни за производителите и за потребителите. В сектора на млекопроизводството искаме организациите на производителите да могат да се произнасят по цените, да, да се предвижда предварително потенциала за производство и да има възможност за колективни действия при сани... Е, хигиенни и фитосанитарни рискове. По отношение на финансовите плащания от е, организациите на производители не предлагаме нищо различно от това, което предлага комисията, но предлагаме страните членки да имат повече възможност за гъвкавост, защото Става дума не за решения на частни производители. Също така считам, че е важно финансовите плащания да се налагат и върху вносните продукти, включително и в компании за рекламиране. Също така, за да действа ефективно законодателството, смятам, че трябва да има и много високо ниво на прозрачност на пазара. За да могат всички участващи в процеса на производството да участват в определенето на цените, в член 116 б се предвижда съответна разпоредба, като комисията следва да излиза с доклад пред парламента и съвета на определени периоди. Очаква се по този начин да се постигне развитие на място, да се даде повече възможност да изпълняват своята роля организациите на производителите, като това би следвало да действа благоприятно и на конкуренцията. Отчита се специфичното място на земеделското производство по отношение на конкуренцията. съответните разпоредби, които фигурират в е, договора от Рим, не са били използвани до момента и условията за прилагане на правото за конкуренция в земеделието е, всъщност практически не са отбелязали никакво развитие от 60-та година. Не смятаме, че трябва отново да се повтаря всичко, което съществува в това отношение. Разпоредбата за конкуренцията в областта на земеделието е оправдано от това, че съществува публична политика за определяне на цените. И от тук нататък е, конкретната де, земеделска дейност и хранителната верига трябва да бъдат включени в един режим на правото за конкуренция, в който трябва да се отчита необходимостта за действие на принципа на предл... търсене и предлагане. А също така и да се подсилва възможността за действие на земеделските производители на пазара. Изключително важно е от е, в този момент да започне един широк дебат за вътрешния пазар. Като трябва да се отчитат и трябва да съществуват е, недвусмислени тълкувания на основните постулати на правото и на съответния законов режим за конкуренцията, като се определя също така и приемливото ниво на концентрация на производството в определен отрасъл, откъдето вече ще се определи и злоупотребата с доминиращо положение на пазара. Надявам се, че ще можем да допринесем към този дебат и да внесем подобрения в текста. Много е важно тук да изясним какви изключения може да има. Организацията на производители, тук очертаваме две основ, два основни елемента. Първото е организацията на производители и тяхното отношение към ОСП по отношение на техните практики. Би следвало тези практики да се да бъдат съвместими с съответното законодателство, като се прилагат разпоредбите на член 39 от договора. Това никак не е лесно. За това би трябвало всички договори, свързани с производство, продажба, складиране, преработка на селско-стопански продукти, да бъдат предмет на едно общо изключение по член 144. Enfin, concernant les organisations de producteurs, il m'a semblé също така трябва да се изготви един списък, който ще дава изключенията положителен списък по член 101. Организациите на производителите би следвало да прилагат е, процедурите, предвидени от е, общия регламент 1 от 2003 година и в, е, при особени обстоятелства на кризи, например, които не могат да бъдат разрешени е, чрез публична намеса, съответно операторите могат да бъдат могат да получат правомощия да коригират цени в сектори, които са застрашени. В е, отрасъла е, захар, млекопроизводство и е, винопроизводство не се отдалечава много от текста, който бе предложен. Предлагат се инструменти за стабилизиране на пазара за виното и за харта. Подкрепвам позицията на парламента, където се настоява квотите да останат до 2020 година и да се запази режима за правата на засаждане. В областта на производството на захар смятаме, че трябва да се приеме мерката, която в момента се използва само временно за модифициране на квотите. По този начин комисията ще може да реагира по-бързо Също така трябва да се отчете, че е, представители на сектора излязоха с доста разнопосочни предложения и не е толкова лесно те да бъдат усъвместени, но имаме още известно време да търсим решения, които да намерят обща подкрепа. Програмите за предоставяне на плодове и зеленчуци и мляко в училищата. Там изчистваме някои моменти от текста на комисията и въвеждаме отново някои основни елементи, включително кои програми ще могат да получат е, помощ. Това отговаря на общите разпоредби, с общия дух на програмите, за които работим. Докато изчакваме споразумението между съвета и парламента по тази тема, можем да търсим и още възможности за компромис. Също така трябва да се работи за организиране на начини на производство, които да дават възможност на производителите да реагират и евентуално превентивно да реагират при кризи. Смятам, че е много важно оперативните програми да отчитат е, това именно да има и финансови стимули за организациите на производителите, а и по-голяма част от оперативните фондове да бъдат отделени на превентивни мерки. Също мога да кажа, че текстът е реално предизвикателство за нашата комисия, защото той е, визира много повече, отколкото бе предвидено. Ние формулираме различни приоритети. Много дълго преговаряхме, примерно по законодателството за млекопреработвателния сектор – в е, преговорите стана ясно, че можем да постигнем разбирателство по основните политически линии, за да можем да бъдем и достатъчно силни да получим добри резултати в е, преговора с съвета. Доклада, нашите предложения имат е, за за цел да направят и по-ефективни организацията, мерките за организация на пазара. Искам да благодаря на всички, които участваха в изка... изготвянето на този доклад. Благодаря и се извинявам на праводачите, че четох толкова бързо. Грация, Мишел. Благодаря ти, Мишел. Много важна работа си свършил. Трябва да сме благодарни е, защото въпросът е много сложен, юридически е сложен и цялостната визия е, е сложна. Благодаря. Отново започва дебат. Записали са се всички за изказвания. Затова ще ви помоля да внимавате с времето. Започваме с докладчиците в сянка. Давам думата на Гарсия Перес и после на следващия оратор. Благодаря, господин председателю. Ще се опитам да бъда наистина кратка в своето изказване. Започвам с благодарности. Първо благодаря господин Дантен за извършената работа. И го поздравявам, защото последните месеци постигнахме съгласие по основните моменти, които сега се съдържат в текста на докладчика. Признаваме, че цялата реформа на ОСП е изключително важна. Всички регламенти, и този за развитие на селските райони и другите, но трябва да се признае, че без реален инструмент, който дава възможност за едни справедливи цени на производителите, ще бъде много трудно да преодолем препятствията пред ОСП и това застрашава бъдещето на сектора. Така че текстът е амбициозен, в същото време той отговаря на казаното вече за правилата за конкуренция, които трябва да бъдат адаптирани към условията в селското стопанство. Аз съм подала изменения към пакета за млечните, млякото и млечните продукти. Тук предлагам същото изменение. Националните органи за конкуренция да координират действията си. В момента такова нещо няма. Сега имаме прилагане по различен начин на правилата за конкуренцията в различните държави членки. Затова е важно да има координация. Има и други моменти, които могат да бъдат усъвършенствани, като например координация между производителите и по-нататъчната част от веригата. Но докладчика се е справил добре. Така ще му задам няколко въпроса и ще направя няколко конкретни бележки. Първо, референтната цена за Ориза от години една и съща трябва да бъде актуализирана. Трябва да има една обща процедура, която при необходимост да дава възможност за промяна на референтните цени. Докладът на господин Дантен хармонизира а, маркетинговите кампании за плодове и зеленчуци с съответните сезони. Господин Дантен обаче 89-то изменение сте пропуснали, което предлагаше една възможност, тъй като плодовете и зеленчуците са по-специфични, кампанията да бъде различна от календарната година. Не знам защо са заличили това изменение. 93-то изменение за зехтина. Имате цени, които са отправни и по тях трябва да се изменя тази цена. 100 и 101 като изменения. Има ли автоматично задействане на механизма, що се отнася до маслото? След това заешко месо. И то трябва да бъде включено според нас във вашия списък. Трудно е ще да се направи е, списък с всички възможни продукти в него. Явно някои не, не успяваме да включим. Но е необходим механизъм, който всъщност да бъде правното основание. Когато определен сектор иска да се възползва от а, е, този механизъм за намеса при определенето на цените. Както казах вече, не разбирам защо базовия регламент не включва стандартите за производителските организации за обработени вече плодове и зеленчуци да, добре, хубаво. В а, този общ регламент може би не трябва да говорим за конкретни неща, но има изключения вече за захар, мляко и вино. Така че аз ще направя едно изменение, като се опитвам да въведа отново изискванията от а, базовия регламент. За субсидиите при виното искам да запомня piše incorporar intangibles legados a intangibles, por ejemplo, el, el marketing, ¿no? Para que se pueda incorporar... Pues... Е, и след това маркетинга. Защото иначе ще изплащаме и маркетингови проучвания. Най-високата ставка по 106 член трябва да бъде за производителските организации, както е записано в предложението. Поздравявам господин Дантен за стандартите за млечния пакет и отново е, захарните квоти трябва да продължат до 2020, както трябва да продължат и квотите за засаждане на лозя в винения сектор. Знам, че има тук различни становища а, е, в нашата комисия по този въпрос, а, е, но мисля, че можем да се движим в посоката, която е, сме одобрявали в други наши доклади до момента. Искам да се обърна с въпрос към Европейската комисия, тъй като имаме представител. По стандартите за маркетинг, комисията се ограничава само до това да променя общия регламент. А стандартите за плодове и зеленчуци променят втори параграф от 113а на регламента. Вече не са там тези изисквания. Не знам дали може да се даде обяснение за това или това е грешка. Но комисията е тук, исках да попитам. Исках е, да ми отговорите. В заключение отново благодаря на господин Дантен, както и на всички които направиха възможен този доклад, който е много подробен и технически. Благодаря. И аз а, от името на всички искам да поздравя тук в нашата комисия на Рик Анрю, който ще замести Стефан Лефол, който, както знаете, от днес официално е нов министр на земеделието във Франция. Добре дошъл на Рик. Брита Реймерс и след това Жозебове. Yeah, Erst einmal möchte ich dem Berichterstatter danken, dass er heute so äh, umfassend in seinen Bericht äh, eingeführt hat und das allen dargestellt. hat. Благодаря първо на докладчика, че ни даде толкова подробна информация и представяне на темата, макар да беше набързо. Понякога фактически много бързо вървеше текста и беше малко трудно на всички ни да следим. Като въпрос имам следното. Тези интервенции как ще се активират? От кога датира тази идея да става автоматично? Такова автоматично активиране на интервенциите без връзка с съответните кризи, това би могло да повлияе на пазара. Трябва да го обмислим, трябва да сме питани, внимателни и в крайна сметка ми се струва, че можем да постигнем точно обратното на това, към което се стремим. Вместо инструмент за кризата може да се получи нещо като едно мащабно изсмукване на средствата за селското стопанство. Какво а, става с броя селски стопанства? Имаме известен брой в първия стълб, във втория стълб. Но какво става? Струва ми се, че много средства искаме да отделим. И ако имаме това автоматично активиране, би трябвало то да бъде обезпечено със съответните средства. Трябва също да внимаваме и при а, идеята за заздравяване, укрепване на тези организации, на селско-стопанските организации, потребителите, производителите. Ами, а, какво да направим за организациите на производителите. Има различни правни системи в различните държави членки, например а, свързаните с кооперативите или корпорациите. В моята държава, например, това може да се отрази много на конкуренцията. Друго нещо важно, което ми се струва, а, че има отношение тук, ако искаме да отделим средства, за да се намали производство или пък да има средства, за да може производството на мляко, да речем, или някакво друго, да се насочи към тези, които имат необходимост от него. В такъв случай трябва да предоставим средства, но също време трябва да предоставим средства и в други области и става малко опасно за бюджета за сърското стопанство. И като че ли а, по този начин ще няма да сме поставени в много добра позиция при преговорите с съвета тук. Добре би било Например, що се отнася до организациите на производството на захар, трябва наистина да видим как ще проработят нещата. Не трябва автоматично да се съгласяваме с казаното от комисията. Това е ситуация, която не трябва да остава по този начин. Необходимо е да кажа, че трябва да имаме референтни цени като препратка, като референтни цени, но те трябва да са актуализирани и съответно да извлечем критерии, според които те ще бъдат актуални парламента и съвета трябва да го направят. Но установяването на самите цени е странително техническа, математическа задача и разбира се, комисията трябва да извърши. Също така трябва много ясно да определим какво точно означава пазарна цена. Винаги казваме, когато има криза, трябва да направим така или иначе, но не винаги обмисляме как точно ще дефинираме самата криза. Това е нашата задача. Нашата задача е да определим критериите, със съвместно вземане на решение, как можем да реагираме на една криза. Струва ми се, че съответните мерки трябва да бъдат определени от комисията и това е съвсем ясно посочено в договорите, където се казва, че трябва да спазваме основните си задължения и да изпълняваме тези задължения в съответните условия, защото иначе ще се озовем в ситуация, в която не можем нищо да свършим и ще ни е трудно дори най-малкото да направим. Колеги, над 20 човека са се записали. Много ви моля добре да организираме времето. Е, разбира се, че този доклад е сложен, над 400 предложения за изменения има и не е сега момента едно по едно да ги обсъждаме. Така, ако може, пряко по въпросите по които може да дадат, могат да дадат отговори председателя и а, нашия докладчик. Господин Бове и след това господин Скота. Е, мерси, месье президент. Е, Благодаря, извинете, че дойдох малко по-късно. Е, всичко това зависи от влаковете все пак. Благодаря, разбира се, на Мишел Дантен за неговата работа. Нека да отбележа, че той успя да включи действително всички докладчици в сянка в работата. Всеки ден ни държеше в течение как се развиват нещата. И това ни даде възможност ние много активно да се включим в е, работата и да открием своите предложения във всичко, което е включено и да е, вървим в добрата посока. Няма да се спирам на положителните моменти, макар че трябва да отбележа, че действително сериозна работа бе направена за организацията на производителите с съответните разпоредби. Даваме много повече динамика. 143 член е, предвижда също и изключенията от е, конкурентното право. Много работа бе положена там, защото действително в момента е, режима, законовият режим възпрепятства доброто функциониране на пазар. Затова преразглеждаме Именно тази тематика и конкуренцията е ключов момент от е, предложенията. Надявам се, че нашата комисия ще е, създаде съответния текст, който ще се радва на, проект, на подкрепата на парламента и ще можем след това после да постигнем позицията си в преговорите съвет. За организацията на пазара, тук трябва да а, е, решим кои инструменти ще ни дадат възможност бързо и ефективно да управляваме кризи. Това е много важна тема. Мисля, че тук има още нарешени въпроси, като например общностните фондове. Не мисля, че тези въпроси трябва да се решават само по втори стълб, Всъщност господин Капала Сандос и неговия доклад поставя този въпрос в един истински е, дебат. И мисля, че тук трябва да решим нещата много ясно. И накрая въпросът за помощите за износ. Мисля, че тук много ясно трябва да се произнесем. Последното, което случи във Франция с е, кризата на е, птиче месо показа именно, че по този начин тези помощи могат да създадат една изкуствена криза и да изкривяват пеша. Около 70% от е, помощите е, на европейско ниво отиват за Франция. Това е безумно. Става дума за 1 милиард евро на един е, производител, който изнася към трети страни. Смятам, че подобни практики трябва да бъдат преустановени е, като трябва да се отчетат директните износи, не може изнеса на зърнени е, продукти, не може, не може да се приеме съществуващата система. В момента, в който има практика на много отворени пазари, подобни неща просто трябва да бъдат прекратени. Скота и после Рубикс. Благодаря, господин председател, благодаря, господин Дантен, за извършената работа. Искам да припомня три аргумента, които са близо до сърцето ми и които пълно споделям. Това са правата за засаждане до 2030 година, концесията на правата за засаждане е много важно, за да може а, е, младите също да а, е, участват, защото се застрява нези, които работят в този сектор и е нужно да привлечем млади хора. Така че много добри предложения. Искам да добавя нещо по-конкретно. Голямата част от отраслите в този сектор са сезонни. Знаете, че при нас се въведе една система на ваучери в Италия, където се плащат такива временни плащания. 2008 започва това, след това го разширихме на всички, към всички земеделски а, дейности. Така се ограничава чернат, черния пазар на труда, както и се ограничава изпадането от социалната мрежа на определени хора, които са маргинализиране. Говоря в случая и за плодовете, зеленчуците и за виното. Това е ограничена работа в определени сезони. Затова в предложението на колегата е хубаво да включим една възможност виното и плодовете и зеленчуците да се възползват с такъв тип ваучери или бонове, които да подпомагат съответните земеделски производители. Благодаря, Джан Карло. Господин Рубикс има думата. Э, Благодаря, господин председател. Много приятно беше да чуем доклада. Изказването много добре организирано, структурирано в няколко глави. Имаше преглед на основните моменти. Благодарен съм, че повечето теми бяха отразени по един коректен начин, но все пак, според доклада, вносът на селско-стопански продукти Европейския съюз може да се увеличи с 20%. В този смисъл смятам, че нашата комисия трябва да обсъди политиката за външната търговия в Европейския съюз и отражението и на селско-стопанската политика и нейното бъдеще. Защото ми се струва, че вносът така или иначе ще се отрази на ситуацията в общата селскостопанска политика. А сега по директните плащания за фермерите. Все още не можем да кажем, че има равновесие за всички държави, защото много нови държави, например в Латвия, където селските стопани представляват а, почти 50% по-малко от, селски, от а, заетите в други държави. Например, производителите на плодове и зеленчуци. Тези средства се прехвърлят към стълба за развитие на селските райони. И тук трябва да обсъдим квотите и тези за захар, ако останат квотите за захар и мляко до 2020 година. Също така правата за засаждане до 2300. Това би било приемливо, но моята политическа група смятам, смята, че това че трябва да бъде ревизиран този въпрос. Приключихме с докладците в сянка, останалите по 3 минути, не повече, защото иначе няма да можем да обсъдим хоризонталния регламент на лавия. Каниете и след това господин Агню. Uh, you, uh, Благодаря, господин председател. На първо място искам да изразя възхитата си за старателната работа на нашия докладчик това, което той е направил с предложението на Европейската комисия. На първо място, напълно съм съгласна с подхода на докладчика да се укрепи силата на сърски стопани в пазара. Също така подкрепим измененията за укрепване на а, организациите на производителите в различните области, включително между а, браншовите организации и конкурентното право. Тук трябва да имаме известно изключение от правото за конкуренция, конкурентното право, защото тези асоциации на производителите и други организации трябва да могат да извършват коректно своята работа. Все пак обаче, що се отнася до захарта, не мога да се съглася с докладчика, че квотната система за захарта трябва да се удължи до 2020 година. В а, смятаме, че 2016 е, е точният момент, в който трябва да изоставим тази система. Така смятаме ние в Латвия. По този начин ще се хармонизира по-добре захарния сектор с международните пазари и ще има по-добро състояние. 24 от 27 държави членки докладват проблеми с доставките на захарта в последните години. Не би трябвало захарта да е единствената стока, която действа в рамките на квотен режим след 2016, тъй като тази индустрия в голяма степен се възползва от реструктурирането и реформите от последната реформа през 2006 година. До тук ще спра, а всичко останало ще го подам като изменение към доклада и искам още веднъж да благодаря на госпожа, господин Дантен за чудесната му работа. Благодаря. Е благодаря, господин Агню. След това е Елизабет Йегел. Искам да поздравя а, господин Лафал с това, че е новия а, президент, а, министър на селското стопанство, макар той е французин и а, социалист. Аз много добре си а, пасвах с него. Може би а, много ще се разочароват тук нашите а, дами и колеги, че той си тръгва, тъй като не може да се съгласи, че беше чудесен колега. И така, а, изглежда, че тази част от селското стопанство ще а, бъде намалена значително а, и за и това не е подходящо, тъй като в момента има много високо търсене на захар и тъй като нямаме възможност да се възползваме от тази ситуация, според Обединеното кралство не за първи път се намираме в позиция, в която ще загубим. Много преди Обединеното, извинявайте, Европейския съюз да влияе на нашата индустрия, ние я развивахме така, че да има голяма заетост. За съжаление, комисията има доста правомощия в тази област и ако трябва да се избегнат обвинения за злопотреба с а, тази тези правомощия, мисля, че трябва да имаме съответните изменения. Аз съм разочарован от а, разочарован съм от позицията на Винето Красто, както и не съм съгласен с казаното от преждеговорещите. Това е един много важен сектор. Госпожа Егил, и после господин Родост. Благодаря. Благодаря. Благодаря на докладчика господин Дантен, който наистина изготвя един много а, подробен доклад с много отделни точки, които а, навлизат а, доста надълбоко в анализа на комисията. И ми се струва, че всички трябва да сме наясно, че селското стопанство е част от единия пазар и ако е така, трябва да прилагаме конкретното право. Правилата трябва да се спазват, трябва да се прилагат по един опростен начин навсякъде. Това трябва да е принципа според мен. По млечния сектор мисля, че имаме добра основа. Можем да продължим да работим в тази посока. Това е нещо, което беше споменато и от ораторите преди мен. Как да се посочат референтните цени, как да се организира активирането на един механизъм за кризите, как можем да сме сигурни, че ще се променят нещата, ако е необходимо да се намесим. Според мен усъвършенството на организациите на производителите, както съм казал много пъти преди, е необходимо трябва да им помогнем, за да могат те да го работят на една равна основа. Благодаря, Елизабета. Орики има думата сега. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря на докладчика. И двамата работим много а, средочено по този доклад. Има много положителни моменти. трябва наистина да ви похваля. Вероятно не мога достатъчно а, добре да изразя колко а, добра работа сте свършили, но имаме някои коментари. Ако се върнем към 80-те години, съм съгласна, че са необходими такива организации на производителите, така че да могат да се конкурират при равни условия. Но също така Частното складиране също трябва да се използва като момент за активиране, особено ако има проблеми с отношението цени и ползи. Има млади фермери, които искат да се включат в това поле, в този пазар, но няма как да го направят. Жалко е, че отново се включват субсидиите за износ. Аз още веднъж искам настоявам да се а, махнат по интервенциите. Смятам, че те трябва да се използват единствено като механизъм в криза и нищо повече или по-малко. Идеята да се увеличи това а, при млякото от 30 до 70 000 тона при маслото, извинявайте, е нещо, което аз не приемам. Трябва да позволим на селските стопани постепенно да се включат в пазара и да действат на пазара. Не трябва да определяме нови условия и да създаваме нови пречки. Благодаря. Аз се присъединявам към всички, които поздравиха Мишел Данта. Действително много е, ясно се очертаха прерогативите и този доклад е ключов за нашата работа. Е, Въпросът за сигурността, това е определено момент, който трябва да бъде разработен. Тоест е, и референтните е, цени да имат възможност да играят своята роля. Също е важен и елемента за частното складиране, както и идеята, че производителите трябва да имат по-голяма марш за печелба. Това са основни моменти. За квотите действително може да се удължи периода. Цифрите, които се споменаха, също съм съгласен. Организацията на пазарите действително трябва да има по-голямо присъствие на публичните власти, но под е, контрола на тези публични власти може да се даде по-голяма свобода и на организациите на потребители, за да може да се реагира при сериозни кризи. Организациите на производителите могат да имат засилени правомощия като разбира се, трябва да се отчита и нивото на концентрация, което е различно в различните а, сектори. Конкурентното право, член 42 се спомена, че съществувано не се прилага действително. Редно е да приемаме една по-обща мярка – и съвсем конкретно за производството на мляко оценявам високо коментарите за а, дисбаланса на пазара. Помощите, които се отпускат на производителите, евентуално ще доведат до намаляване на производството, но също така е редно да има и съответни мерки за тези, които прехвърлят е, съответните квоти. Е, за захарта съм за това квотите да останат до 2020 година. Тук много сериозно се отделя внимание на проблемите, които се появяват на европейския пазар на захар и евентуално системата на квоти може би ще може да върне на структурна стабилност на пазара. За виното 2300 напълно съм съгласен. За правата за засаждане е, що се отнася за качеството на вината и така нататък. Всички съответни съображения, които са изложени в доклада, смятам, че върват добра посока. Аз набързо прегледах доклада, сигурно ще го чета и втори път, разбира се, но за момента нямам сериозни критики и отново поздравявам докладчика за взетата от него посока на работа. Господин Оленичек. Dziękuję bardzo. Ja również chcę pogratulować sprawozdawcy i chcę również, że propozycja, która... Благодаря. Искам да благодаря на докладчика и да подчертая, че предложението на Европейската комисия е едно по-добро предложение. По-добро от настоящата поне законодателна рамка. Докладчика също така е предложил много отлични решения, които биха могли да бъдат прецизирани от тук насетне и става дума и за подпомагането на производителските организации както и тази за цените. Този документ, както и решенията на пазара за земеделските производители, са най-важното нещо. Последните няколко десетилетия това беше най-важният проблем. Следователно цените, които падат и които в последствие затрудняват земеделските производители, са един проблем, който би трябвало да разрешим. Решенията, които се предлагат и се вземат до момента, не бяха много добри и в сектора на захарта, и в сектора на млякото променливите цени правят така, че преките плащания, както и многото средства, които се заделиха, се оказаха недостатъчно за, недостатъчни за земеделските производители и те са неудовлетворени. За това новия документ трябва да вземе предвид а, всичко това. В същото време а, бих искал да подчертая, едно предложение за захарните квоти, което беше до 2020 година да останат тези а, квоти. Аз това не го разбирам. постоянно критикуваме квотите за млякото, за захарта, за това как работи квотната система и квотния, квотния режим. Независимо от тези квоти, както виждате, много проблеми съществуват на пазара. И за това а, ако трябва днес да продължаваме да поддържаме тези квоти, защо до 2020 само? Нещо ще се промени ли до 2020? Не, според мен квотите за захарта не трябва а, въобще да съществуват. Благодаря на господин Олитничък, госпожа Магинес и след това госпожа Люлинг. And, um, Поздравления за докладчика. Много голяма работа е свършена. Едва ли можем да анализираме всичко днес, но няколко кратки коментара. Изменение 391, свързано с отпусканите помощи за доброволно намаляване на производството и санкциите за увеличаване на производството. Разбирам логиката, но ми се струва, че прилагането на тази разпоредба ще е трудно, защото е много трудно да спрем, така да се каже, кранчето на млекопроизводството и затова би следвало малко да помислим и да анализираме този момент. Вторият ми коментар е свързан с производителите на, организациите на производителите. Някои браншови организации са много стру, силни в някои страни членки, а в други не. Затова трябва да мислим как, кои организации искаме да подсилим. Сигурно трябва да се дискутира допълнително този въпрос. Трето, квотите за захар. Колегите тук също изказаха безпокойства за продължаване на този режим. От последната реформа нищо не се направи за захарната индустрия и може би трябва да мислим дали страните членки, които намалиха производството си на захар, дали няма да бъде по-лесно за тях да има квоти и дали този режим трябва да остане до 2020 година. Това също трябва да се помисли. После, конкурентното право. Мисля, че е необходимо да има някакъв, някаква общо елемент на прилагане на това право в Европейския съюз. Така че да има и единен пазар и да действа ефективно вътрешния пазар. Мисля, че са, ако сработят измененията ви, са много добре дошли. Също мисля, че това трябва да се дообсъди. И накрая, този елемент от реформата е точно толкова важен, колкото и преките плащания. Защото в края на крещата става дума за дългосрочните структури на пазара и дали ще можем да предотвратим а, проблемите. Аз се надявам, че в сътрудничество с докладчика и комисията ще успеем да решим някои от проблемите. Благодаря. Госпожа Люлин. Благодаря, господин председател. И аз на свой ред искам да благодаря на Мишел Дантен за огромната работа, която е извършил и която представя определено отлична основа за дискусии. Аз искам да сегна няколко въпроса. Искам да подкрепа госпожа Магинес за предложението за отрасъла на млекопроизводството. Питам се е, това предложение да се включи отново е, стимули за намаляване на производството ми се струва че това... Е, питам се дали е толкова лесно да бъде направено това и откъде ще дойдат парите за тези интервенции. Господин Дантен засегна също проблематиката с а, е, а, е, смъртността на пчелите, а, с така нареченото заболяване веро атоза. И ми се струва, че трябва нещо да се прави за заболяванията сред пчелите, но това трябва да става в рамките на политиките за за ветеринарна защита. Не мога да дам данни за, определени дати за правата за засаждане, но ми се струва, че в края на краищата тези неща трябва да се решават на национално или регионално ниво. Бихме могли, разбира се, да коментираме тези неща и в по-големи подробности. Тези три неща имах да кажа. Благодаря след това Херберт Дорфман. Ja, danke, Herr Vorsitzender.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 и други мерки ще бъдат полезни за някои сфери, но за млекопроизводителните планински райони това не е полезно. Няма реална альтернатива на пакета, който сме одобрили. Съгласен съм с Мишел Дантен, че трябва да помислим за бъдещето и какво ще се случи след 2015 година. На второ място пакета за качество. Този пакет се обсъжда на триалог и най-вероятно няма да се стигне до успешен край на преговорите. Идеята тук, която ние предлагаме, като че ли няма да бъде приета, и може би трябва отново да говорим по този въпрос, доклада на Мишел Дантен и някакси да включим тази идея вътре. Ако не постигнем съгласие с съвета. Благодаря. Ерберт. Благодаря ти, Херберт. Мартин. И след това Луиш Капола Сантос. Ja, ich finde, der Berichterstatter Herr Danton hat wirklich Zeichen gesetzt in die Richtung, in die... Мисля, че Докладчика наистина залага основни моменти при приемането на тези текстове. Трябва да подсилям производителите, мисля, че всички са съгласни с това и това е правилният подход. По други въпроси все още имаме известни съмнения, като например гръцкия механизъм, извинете, казва оратора, кризисния механизъм. Нямахме дебат с комисията, всъщност пленарна зала, комисията каза, няма криза в този пазар. Защото са, нивата са под тези, които изискват намеса. Разбира се, че трябва да има механизъм в кризисни ситуации, които да може да се задействат обаче и превентивно, защото точно това липсва по-настоящем. Съгласна съм с докладчика, който иска да укрепи позициите на производителите и да се регламентира пазара за производителските организации. Труден е този път. Трябва да има ясни правила, за да го постигнем. Но не виждам опасност тези организации да станат прекалено силни. Разбира се, че имаме различни определения, що се отнася до кооперациите. Например, кооперациите в Германия са поставени чисто правно по различен начин, отколкото кооперациите в други държави. Например, ако си част от кооперация, не значи, че си част от организация на производителите. Мисля, че обаче можем да намерим общи правила за тях. Съгласни сме, че регламента за захарта и виното трябва да бъде удължен. Това, което обаче не е достатъчно тук, са разпоредби за млякото. Трябва да се обърне повече внимание на режима след 2015 година за млякото. Недостатъчно е записаното и в формата, в която текст съществува по-настоящем, той ще бъде недостатъчен. Трябва да говорим дори за пазара след 2015 година. Не може да се чака докато се създадат производителски организации. Сега трябва да се заложат целите. Също така, разходите за малките производители. Може би трябва по някакъв начин да балансираме техните разходи, защото иначе трудно ще се постигнат тези неща. Експортните субсидии, мога да повторя казаното, съвсем ясно трябва да се каже, че това не е съвременна политика, ако имаме такива субсидии. Трябва да можем да се освободим от тази идея и това да е ясно на всички. По отношение на доклада на господин Дантен, съгласни сме с много отказаното там и конструктивно ще доразвием идеите си, за да надхвърлим идеите на комисията и да запишем нещо и за потребителите. Благодаря. Сега президентът е queria também associar-me a колега os colegas que felicitaram o eu estou certo que constitui. Благодаря, господин председател. И аз искам да се присъединя към коментарите по този доклад. Той е определено една добра основа за компромис. Широко подкрепа има в парламента, разбира се, с изключение някои от подробните, подробностите, които а, ние ще, по които ще направим предложение за изменение. Благодаря за вече повдигнатите от докладчика теми. Аз вече имам. Аз имам един въпрос в а, областта на млечния сектор. Вече беше засегнат той от някои от колегите. Миналата седмица в Страсбург си спомняте, че с някои съвсем малки изключения всичко, което беше казано, а, се чу. Госпожа Магинес беше една от малкото за либерализацията на сектора, така както се планира. Всъщност абсолютно всички останали проявиха загриженост за последствията от тази предстояща пълна дерегулация на пазара. Това е причината аз да подкрепя предложението господин Дантен. Трудно би било да се очертаят подробностите, освен разбира се финансовата страна, която беше повдигната в изказването на госпожа Люлинг. Още нещо има. Ако подкрепяте производителите, които временно спрат производство, Това би означавало те да изхвърлят производството си. Но няма как да ползваме някакво копче за включване и изключване на животните, например. Мисля, че твърде скромно това предложение в сравнение с предложеното за захарта и млякото. Струми се, че трябва да имаме подобни предложения за млякото, такива каквито имаме за виното и за харта. А, тук имаме една средна, междинна позиция, но ми се иска да говорим за позицията на, една много, на едно много сериозно а, мнозинство в парламента, за да не се внася допълнителна несигурност на пазара и още по-голяма по променливост на цените. Трябва да помислим какви ще са реалните последствия върху пазара. Благодаря, Луиш. Следващия рапор. Точно на време, госпожа Деланге. благодаря, господин председател. Благодаря на господин Дантен за подробния доклад и неговото представене и аз искам да коментирам него, казаното от него по конкурентното право в Европейския съюз. Той каза, че европейската рамка а, за конкурентно право се тълкува по различен начин в различните държави на Европейския съюз и той искаше предложение за това как може да се подобри тази ситуация и аз искам да му отговоря. В Нидерландия съществува проблемът, въпросът с различни споразумения в сектора. Да речем, в областта на устойчивото производство или хуманното отношение. Това означава, че сълските стопани инвестират повече в работните методи на тяхното стопанство. Те, заедно с супермаркетите, с други производители и така нататък, очертават различни стандарти, да речем в областта на околната среда и други. В момента селските стопани виждат своите инвестиции, които им се изплащат, но не виждат увеличаване на маржа на производството им. И в момента между производителите, селските стопани и потребителите няма как да се очертая споразумение, което да включва и принципите на ценообразуване. И това, по което искам да работим заедно с господин Дантен, е как тези споразумения от селското стопанство, от а, самата ферма до производителя могат да водят не само към по-добър продукт за а, потребителя, но и за по-добра печалба за селския стопанин. И така бих искала да работим заедно с него по тази тема. Имам някои идеи и господин Антен помоли за предложение и в тази област ще ги получи от мен. Нека също кажа, че общото ни предизвикателство при обсъждането на тази политика за селското стопанство е селските стопани да получат по-добра цена и когато обсъждаме как може да се постигне това с реформирана политика на селското стопанство, трябва обаче да говорим и за политиката конкурентното право, тъй като това е дори още по-важно. Ако получаваме все по-малки и по-малък бюджет в тази област, което се случва, ще стигнем и ще зависим все повече от конкуренцията. Имам още един въпрос към господин Дантен за захарта. Той предлага да се продължи квотната система до 2020 година. Макар аз да не съм голям почитател на квотите, тук мога да го подкрепя, защото виждам, че има, е, имаме доста работа завършена междувременно. Искам малко повече подробности за това, което той предвижда като доклад през 2018 година. Опасявам се, че ако имаме такъв а, доклад за още едно евентуално продължаване на квотната система, то тогава ние не подготвяме сектора за евентуален, в крайна сметка, край. Същото се отнася и за млечните квоти, където 2020 година е окончателният срок. Как ще се осъществи промяната в тази система, как може да се подготвим най-добре, или става въпрос за един доклад, който ще каже да, а, продължаваме или не продължаваме с тази квотна система. Благодаря ви много. Сесте Джордж Лайон и пой Алвеш. Джордж. Джордж Лайон. Благодаря, господин председател. Нека и аз да добавя своите поздравления към господин Дантен за този толкова подробен и обемен доклад с толкова много изменения. Нека започна с приветствия към неговия много силен опит а, да отвърне на опитите на съвета и комисията да ни отнемат правомощията, в областта на тези делегирани актове, актове за изпълнение, нещо по което всички се борим последните няколко месеца. И наистина трябва да сме сигурни, че когато стигнем до преговори с съвета и с комисията, трябва много важно да заявим тази, този важен дневен ред. Така че поздравления към него по този повод. Слушайки представенето му, усетих една много силна препратка към времената на много силно регулиран пазар, където имаше ползи за производителите. И моята загриженост е, че той може би отива твърди, твърде далеч в, по тази пътека с някои от предложенията. Струва ми се, че ние като комисия в този парламент трябва да направим е да направим всичко необходимо да укрепим, да подкрепим производителите, за да могат те да постигнат най-добрата възможна цена на този пазар, без обаче да влияем и да изменяме пазара и да наказваме някой от потребителите. Така че трябва да сме сигурни, че ще постигнем добро равновесие, тъй като това е от интерес на всички производители, които са инвестирали в своите селски стопанства, в своите ферми, които работят ефективно в Европа и не трябва изведнъж те да се окажат блокирани или затруднени да постигнат успех в едни равни условия на пазара. И така, на тази основа а, ние много близко ще следим доклад на господин Дантен и а, така че да има достатъчно равновесие между тези две, два момента. И с това бих искал да задам един такъв въпрос, ако той има възможност накрая да отговори. Ако може да поясни малко повече по член 156 и системата, която ще се приложи при производителите, които произвеждат по-малко и какви финансови ползи ще има това и как ще има финансови наказания за тези, които произвеждат свърш... твърде много. Като че ли е много сложна тази система, така че би било полезно малко повече да чуем като изяснение за какво става въпрос в областта на млякото. Благодаря. Благодаря. Много, много добра работа е свършена. Например, идеята за подсилване на организациите на производителите. Това е ключов елемент, не е нов, разбира се, но трябва да постигнем това по един много решителен начин. Също искам да подчертая следното. Какво най-добре може да се постигне с общата организация на пазара? Това е стабилизирането на пазара. Равновесието между търговските взаимоотношения и, и търговските отношения на пазара вътре в Европейския съюз и извън. Именно в тази посока трябва да се развива и доклада за ООП. И е, не следва само да предвиждаме инструменти за управление, а и инструменти, които да управляват цялата верига по възходящ ред. Примерно е, пазарите на мляко, когато доставчиците не отчитат търсенето, т.е. когато предлагането не отчита търсенето, е, се появяват излишъци което разтройва и равновесието. В резултат на това и износът е много ефтин. А в момента храните чисто структурно имат много висока цена. И подобни намаления на цените биха означавали, че стотици земеделски стопанства в Европа ще изчезнат от е, континента. Също въпроса за е, преразпределението. В Португалия цените са се вдигнали с 26% по-малко, отколкото би следвало. Кое, като си има преди инфлацията, това означава, че земеделските производители не могат да подадат нататък по веригата увеличението на техните производствени разходи. В такъв смисъл маржовете им за печалба са много малки. И, ако, и оцеляването на стопанствата е под въпрос. Също така, трябва добре да мислим как е, ще подхождаме в търговските си споразумения с страни извън Европа. Тук трябва цялата организация да бъде разгледана отделно, защото ние трябва да защитаваме конкурентоспособността в 100. Благодаря, господин председател. И аз искам да се присъединя към колегите, които са против е, продължаването на квотите за захар. Това е господин Файмон. В моята страна тези квоти не са дошли, донесли нищо добро. Цената на захарта се увеличава, потребителите в никакъв случай това не е добра новина за тях, нито е добра новина и за производителите на захар, между впрочем. Затова аз съм против продължаването на режима на квотите за захар, защото ако не съществуват квоти, пазарът ще функционира по-добре. Европейската комисия предлага да съществува режима на квотите до 2016 година и аз искам да попитам докладчикът защо всъщност той предлага едно удължение на този срок. В е, момента е, тази система не помага нито на потребителите, нито на производителите. Само четири големи компании е, се възползват от това. Защо да продължава тази система? Господин Бета. Благодаря. Благодаря на докладчика. Няколко коментара имам. Първо за организациите на производители. Stark genug machen, denn äh, wer die, wer die Eigensinnigkeit und die Individualität unserer Landwirte kennt, Необходима ни е много стабилна рамка. Ich denke, wir sollten den Rahmen da wirklich sehr groß setzen, dass es wirklich äh, Verhandlungspartner im Не мисля, че трябва да се боим от това, че организациите на производителите могат да станат прекалено силни. Мисля, че просто трябва да разгърнем техния потенциал. Stichwort Ehrlichkeit. Wir haben ja nur zwei Dinge, um, um, um hier den Markt intensiv zu beeinflussen. Neben der Quote, die, ich nicht so richtig, die mir nicht so richtig gefällt. Има два начина, по които можем да повлияем на пазара. Частното складиране и субсидиите за изход, износ. Мисля, че трябва да се възползваме и от двата, двата инструмента и да отчитаме а, какви са цените за тях. Колегите тук коментираха, че не следва да се връщаме към политиките от 80-те години. Определено не това искаме. И действително само в най-най-крайни случаи на изкривявания на пазара би следвало да се прибягва до подобни инструменти. Защото производителите трябва да са тези, които се случват в пазара и реагират. И накрая за млякото, виното и захарта. Планира ли се, освен в тези три области, нещо за производството на памук? Това е също ключов отрасъл. Искаме ли да продължим или не? Ich möchte mich auch namens meiner Fraktion bei Michael Danto für die Благодаря, господин председателю. От името на своята група и аз искам да благодаря на господин Дантен. 323 страници. Усъвършенства предложението на Европейската комисия. Sätze neu geschrieben und 213 verändert. Много изменения, много поправки. И за това трябва да погледнем компромисни предложения, които да бъдат от полза за нашите производители. И има неща, които не можем да преценим. Например, финансовото въздействие на предложението, както и техническите последствия. По тези въпроси трябва да говорим. Що се отнася до намесата, съгласен съм с господин Раймер, това не трябва да е автоматично, трябва да бъде политическо решение, кога да има намеса и кога не. В този случай е важно да можем да реагираме бързо. Е, Приветствам увеличените количества за маслото. 70 000 е прекалено много, се каза, но това е само 140 грама на жител на С. Според мен трябва да е по-високо количеството преди да имаме намеса. bleibt eher Geld übrig dabei. Bei Zucker und Wein unterstütze ich die Vorschläge von Michael Danto. При виното и захарта подкрепям предложението на господин Дантен, а за това, че потребителите трябва да платят по-висока цена, не бих подкрепил такова нещо. Ако нямаше квоти, то тогава цените за потребителите на захарта имам предвид, ще да бъдат по-високи. Имаме много малки доставки. И сега на колегата от Чехия ще кажа, с а, ефтина стомана в Бразилия и Китай, се стигна до там, че възникнаха проблеми на пазарите. Затова трябва да подкрепяме производителите и да вземаме предвид различията в Европа. Важно е да има добавена стойност Трябва да видим каква е, каква е предпазната мрежа, която съществува в времена на криза, за да може да има а, достатъчно сигурна продоволствена верига. Замеделието в Европа според мен подобри и стандарта на живот. Вчера разглеждах каква е била ситуацията 52 година. В Австрия Двеста грама е било количеството на масло, а в Обединеното кралство е имало решение да бъде 35, а не 32 цента изчислено в центове. за да се предоставя качествена храна на всички европейски граждани. Трябва да направим така, че нашите земеделски производители да могат да работят и в бъдеще, като създават допълнителна стойност. Благодаря ти, Албърт. И сега последен. <clears throat> You, um... Благодаря, господин председател. Първо искам да поздравя господин Дантен огромната работа, която е свършил. Много интересни въпроси бяха засегнати по детайлите. Не искам да отнемам прекалено много време. Имам обаче една обща бележка, която, която е важна според мен. Е, никой не каза нищо по въпроса. Затова ще го кажа. Като Комисия по земеделието на Европейския съюз, от нас е, ще се искат отговори на някои сериозни въпроси за общата насока на този доклад. Не казвам, че не съм съгласен с общата насока на доклада. Е, нямам нищо против да бъдат защитени земеделските производители. Това ни е работата. За това сме тук. Това, което ме безпокои, И тук повтарям казаното от Естер, ако съм е разбрал правилно. Ако имаме по-малка, по-стегната МФР, как ще наберем средства за всичко това. Според мен трябва да се подготвим за този дебат, защото няма да бъде много приятен, нито пък под сурдинка. Това е. Казах го. Благодаря. Bene, grazie. <clears throat> grazie a tutti gli... Благодаря, благодаря на всички изказали се. Сега ще дам думата на господин Пачеко и след това господин Дантен. Oui, merci beaucoup, monsieur le président, et je voudrais aussi... Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Дантен за неговият доклад, който е не само подромен, но и който разглежда в много големи голяма дълбочина е, предложенията за регламенти и реформа на ОСП. Сега не е времето да влизаме в подробности, но нека все пак да очертая нашата първа реакция в някои основни моменти. Въпроса за организациите на производители. Мисля, че можем напълно да споделим желанията на докладчикът. А именно да се подсили позицията на организациите на производители в съответните отрасли. Ние считаме, че трябва да работим съвместно за постигането на тази цел. И мисля, че, както признава и докладчикът, това трябва да се постигне без да се е, въвежда обаче елемента на картелни практики. Затова трябва да намерим точния баланс между това да засилиме организациите на производители и да спазим конкурентното право. Що се отнася до въпроса за сигурността и управлението на пазарите. Отбелязвам си, че е, господин докладчикът счита, че е много важно в момента да се запази настоящата ор... Ор... ориентация на пазарите. Предлагат се определени разпоредви. Трябва да ги разгледаме в подробности. И мисля, че има един момент, който е изключително важен и искам да го коментирам. А именно, ние считаме, че най-добрият начин да направим така, че да се преодолеят кризите на земеделския пазар е да се предвидят е, мерки за изключителни обстоятелства, защото в такъв случай те могат да бъдат достатъчно гъвкави и прикодени за конкретните кризисни моменти, без да се създава ситуация, в която е, изкуствено ще се е, предлага изход посредством е, референтни цени. Т.е. да има достатъчно гъвкаво за отговор на кризи, но да не формулираме сляпо политика на референтни цени. А именно това е и е, предложението на господин Дантен. Що се отнася до другите въпроси, повдигнати в залата, бих искал да коментирам един, който не бе включен в нашето предложение, а именно квотите за захар. Господин Дантен предлага тази тематика да влезе отново в ОСП. Ние считаме, че е дошъл момента този сектор да се възползва от възможностите, които са създадени от е, завишеното търсене на захар на световните пазари. Затова не мислим защо трябва да ограничаваме сектора и да го възпрепятстваме да извлича печалби. Затова ние е, смятаме, че трябва да се увеличи нашия износ но посредством системата на квоти възпрепятстваме е, сектора да участва на световните пазари. До тук е, механизма позволи този сектор да получи огромно е, предимства и той трябва да се възползва от тях. Също друга също е създадена група, която да разгледа дали и до каква степен могат да се отчетат мненията на Европейския парламент за правата за засаждане, без да се нарушава равновесието в този отрасъл. Благодаря. Bene, grazie direttore Pace. Благодаря на директор Пачеко и много ще работим заедно и в бъдеще. Сега давам думата на Мишел. Няколко думи накрая върху всичко. Мерси, tout Благодаря. Първо благодаря за благодарностите. Нека да отговаря като цяло, защото голяма част от е, изказванията се препокриват. За захарта. Нека да сме напълно ясно. Ние сме тук заедно от три години. Гласувахме, гласуваме непрекъснато, заедно различни доклади и доклада на господин Дес и други с мнозинство ги гласувахме. През юни 2011 бе доклада, в който заехме определени позиции, доклада на господин Дес. И аз лично не мога да заема обратната на позицията, която парламента вече е гласувал преди една година. Ние призовахме за удължаваме на квотите до 2020 година и аз всъщност повтарям това искане. За виното също. За правата за засаждане заехме позиция и сега мога да кажа, че аз просто възпроизвеждам. Сега е, има група създадена на високо ниво, която да огледа тематиката. Ако тя излезе с други предложения, ще видим какво ще направим. За млякото. Също. Три пъти за три години парламента се изказа против въвеждането отново на квоти за, в този отрасъл. И аз е, лично смятам, че не мога да поставям под въпрос е, вече възприятие позиции. Сега, ако се окаже, че има ново мнозинство по тази тема, аз ще се съобразя с него. Но ми се струва, че е много по-удачно да предложа един а, текст, който отразява общата позиция. Той подлежи на преговори, може да се търси равновесие. Идеята е да не се спират а, производителите, но да се търси намаляване с производство от 10, 15, 20%. А, припомням, че комисията установи именно това по време на кризата в отраса. Всъщност, а, големите производители не намериха производството си, а търсих, потърсиха странични начини да си увеличат печалбата. А, съгласен съм, че не, е, не е идеално и не са идеални моите предложения. Разбира се, ще се съобразя с всички ваши предложения за изменения. За интервенциите, е, отчетам изказванията ви за частното складиране и така нататък. Мога да ви кажа, че ние всички мислим в една посока. И нека, нека заедно да помислим къде може да се търси сигурността. А, дали референтните цени, инфер... ин... цените на интерференции също. Не мисля, че има много производители в Европа, които могат да получат се, сериозни, нормални доходи с е, интервенционните цени. За месото, например, 2000 евро на тон за млякото. Мога да ви цитирам много цифри. Нека да бъдем реалисти. Не става дума за механизми, които увеличават прекомерно производството, а всъщност става дума за механизъм, който по време на криза дава възможност да се избегнат катастрофи. Мисля, че така, как да кажа, от философска гледна точка е правилно да се позовем на инструменти, които са били удачни в миналото. Бяха поставени конкретни въпроси за памука. Не, в момента не дискутираме тази тематика. За плодовете ще отговоря на докладчика в Санка. 89-ти член предвижда и 88 график е, и, и за бананите, за преработени плодове, така и нататък. Тоест, е, следващите е, членове просто читат текста от член 89. Всички, които искат да направят допълнителни предложения под доклада, са добре дошли. Благодаря. Благодаря ти, Мишел. Искам да ви припомня, колеги, че измененията трябва да бъдат подадени до 10 юли 12 часа на обяд. Е, много ще се работи, много е важна тази тема. Септември-октомври ще продължи, за да могат да бъдат резюмирани всички тези изменения и се надявам работата, която ще извърши е, Мишел, да обедини всички изменения в няколко по-общи такива. Преминаваме към пета точка финансирано управление, и мониторинг на общата сълскостопанска политика. Джовани Лавия е докладчик. Предложението за хоризонтален регламент е част от пакета за реформи. Искам да ви припомня, че по тази тема измененията са а, до 9 юли. Трябва да се подава до 9 юли 12 часа на обяд. Предполагам, че господин Пачеко ще остане. Джовани има думата, за да представи своя доклад. Благодаря, господин председателю. Подобно на колегата Дантен, вече е казаното от него, и аз трябва да отбележа значимостта на този ден, в който за първи път Европейския парламент представя официално една работа, която тече отдавна и е, ни дава възможност да участвам в един нов е, процес, макар че в е, различен контекст. Аз заедно с колегите Дантен и Капулаш предлагаме евентуални възможни решения, които биха могли да дадат възможности на европейските земеделски производители да излязат на световните пазари, защото поради трудностите те само търпят а, вреди. Трябва да вървим заедно по един път, който да ни отведе към една обща сускоспанска политика, която да бъде наистина съвместна, която обаче да взема предвид и нашите земеделски производители и техните потребности. Четирите предложения заедно трябва да представляват инструментите е, за да може да станат факт онези искания, които от, от край време искат нашите земеделски производители. А по Лисабонския договор ние сме длъжни да ги изслушаме, да, ги, да им дадем възможност да играят активна роля за постигането на най-ефикасна ОСП с измерими резултати. Посредством доклада за собствен, по собствена инициатива на Ашвард за Опростяване на ОСП се произнася преди няколко години за необходимостта земеделските производители да бъдат улеснени в своята работа. Многократно след това е било повтарено това посредством доклада на Lion от юли 2010 и доклада на DES от май 2011 година. Тогава Европейския парламент изрази своето желание, както и ангажимента, който поема, да опрости административната машина и да намали бремето от гърба на земеделските производители и за ОСП след 2013. Тръгвам от тази необходимост за упростяване на общата земеделска политика, за да иллюстрирам пред вас основните предложения за изменение в предложението на Европейската комисия. Многократно сме казвали в нашата комисия, в дебатите, по повечето доклади, че упростяването означава да не се губи ценното време на земеделските производители. Затова смятам, че е необходимо да се предложи една, значи-, едно значително изменение, което е записано в предложението на Комисията за регламент. Трябва да направим така, че земеделските производители да могат а, за единното плащане, както и в другите случаи, да излязат с една заявка, която да бъде многогодишна и всяка година тя да бъде потвърждавана. По този начин всички от тези земеделски производители, които няма да променят структурата на своето предприятие, ще има възможност да се опрости документацията, която би трябвало да подготвят, която ще бъде аналогична на тази от предходната година. В този смисъл можем да се възползваме максимално и от технологиите, така както е записано в един доклад на Европейската комисия 365 от 2012 година. Точно за да се направи така, че дейността на земеделския производител да не бъде затънала в хиляди хартии. Ето за това правя своето предложение за упростяване на техническото подпомагане на предприятията. Предложението на Европейската комисия дава различни услуги, които се предлагат за подпомагане на земеделските производители, но, то, но предложението се ограничава само до а, екологичните мерки. Смятам, че в тази посока можем да разширим приложното поле и да включим и необходимата подкрепа за излизане на пазара. Опитах се с предложените изменения също така да направя по-прозрачна системата за налагане на санкции на земеделските производители. Не е приятно, разбира се, това за земеделските производители, но така или иначе те трябва да могат да разберат всички, всеки един от тях да разбере системата, за да стане така, че те след това а, а, да не допускат да бъдат санкционирани. И това е, а сега di avviso all'agricoltore eh, che sta... Eh, Още една система, която е свързана с много грешки, за да може да се избегне това а, е малко отклонение от пътя да се превърне в сериозна санкция. Трябва да се направи разграничение между недостатъчно прилагане и измама. Това е голяма стъпка напред за онези честни земеделски производители, които трябва да бъдат подпомагани от нас. И също така искам да дам един пример, който многократно колегата Дес цитира. Той е свързан с прилагането на ушните марки. Той говореше за това, че ушната марка винаги се слага на едно ухо на един земеделски производител, който гледайки пред себе си кравата, не е сложил ушната марка на лявото, а на дясното ухо или обратно. Така че това не е измама, това е проста грешка и трябва да се правят разлики между такива. Така че санкциите трябва да са ясни, но а, трябва да бъдат и пропорционални. И да отговарят не само на направеното нарушение, но и въз... но и на отговорността, която в крайна сметка може да се припише на самия земеделски производител. Оставам в сферата на санкциите и искам да кажа няколко думи по една тема, която най-вероятно утре ще бъде разгледана, но която в главата санкции е засегната широко. Тя е свързана с е, по-зелените мерки в изменението или екологичните мерки. Съм се опитал да огранича санкциите при неприлагане на екомерките за плащане. Т.е. да не се а, намалява базовото изплащане на сумата. Това само по себе се означава, че производителите, които не предприемат перки по екологосъобразност, трябва да загубят единствено и само мярката за оселеняване, а не трябва да бъдат санкционирани, които по някакъв начин да засягат базовото плащане за тях. Освен това, смятам, че това трябва да бъде изяснено, за да няма объркване и да не се създават трудности пред земеделските производители прилагането на новата ОСП. Ясно е, че упростяването трябва да включва също така земеделските производители и държавите членки, но също така и онези организации, които се занимават с плащане или разплащателните агенции. Затова смятам също така всичко да бъде измеримо и да отговаря на работата си. Предложението на комисията се превръща в арбитър и казва, че държавите членки са тези, които преценяват, които ще бъдат разплащателните органи, за да е ясно каква роля ще играят. По тази тема първоначално си мислех, че най-добре е, позицията ми да е малко по-различна – Т.е. да има една единствена разплащателна агенция в национален план. Обаче, в конституционален план държавите членки са организирани по различен начин. Освен това има различни съществуващи структури. И това ме убеди, че всъщност е по-добро предложението на Европейската комисия. И за това с дребни детайли за поправка съм съгласен. Има едно нещо, което е сигурно обаче. Независимо от конституционната структура на различните държави членки, целта на разпощателните агенции винаги трябва да бъде необходимостта за гарантиране на навремени плащания на земеделските производители. Не може да му се дават само някакви а, аргументи за това, че се бави плащането поради административни проблеми и така нататък. В измененията съм се опитал да улесня идентифициране на отговорните, когато има някакъв проблем, както и а, да се подпомага държавите членки, когато прилагат новото ОСП. Подновяването на контролната система и най-вече системата на сертифициране а, в моето предложение може да доведе до намаляването на нивото на грешката, както и намаляване на броя на кон... проверките на мястото като по този начин се насърчават държавите член, които правят по-малко грешки. По селското развитие. Там се опитах да предложа някои предложения за изменение също. На първо място бих искал да говоря за член 30 от предложението за селското развитие. Там се говори за една възможност за двойно финансиране и където се цитира най-вече агробиологичните мерки. Тук се опитах да добавя всички агроекологични мерки, предвидени в 29-ти член на същото предложение. Това означава да се даде една възможност всички онези, които се възползват от агроекологичните мерки, да могат автоматично да имат признаване на грининг или озеленяване. Тоест, разширяване автоматично разширяване. Не само както го предвижда Европейската комисия за агробиологичното земеделие, но и всички други мерки. В синхрон с гласуването на Европейския парламент за хармонизиране на европейския, на Лисабонския договор с хоризонталния регламент, предложих автоматично освобождаване от отговорност за програмите за селско развитие на национално ниво, а не на ниво е, програма. Това е една тема, по която вече сме говорили в нашата комисия и аз съм привнесъл тази тема в предложението за изменение в този регламент на комисията. Така ще могат да се правят национални компенсации в а, държавите членки, за да може по-добрите, по-добре представящите се региони да поемат а, ресурси, които евентуално не са били използвани в предвидените срокове от региони, които не се справят толкова добре. Още една тема има и тя е доста спорна. А, по нея говорих и с другите докладчици, а, но като че ли не сме намерили обща визия по нея. И това трябва да бъде преразгледано в измененията и компромисите, които ще разработим. Става дума за сътрудничеството от новаторски тип на местно ниво. Нищо не съм предложил по този въпрос, но ми се иска да го направя на по-нататъчни заседания. Биха могли според мен да се представят предложения свързани с местното сътрудничество по новаторски инициативи, които да бъдат избрани първо на национален план, след това на европейски с различни нива на контрол, удостоверявано и накрая да финансираме в европейски план само 50 предложения по няколко хиляди евро, трябва да ви кажа, много тежък, много сложен механизъм за всичко това. И няма как той наистина да има а, този механизъм добро въздействие. Може би е най-добре чисто и просто да има а, обмен на най-добри практики между различните територии, което така ли е, че вече се прави за подобряване на механизмите за обмен на най-добри практики. Нивото на авансово финансиране на програмите за селско развитие. Смятам, че трябва да се върнем на тези 7% и това идва от убедеността ми, че новата програма трябва да се възползва от полките от старите. Още нещо бих казал за новия мониторинг. За първи път е включен в този доклад такава една нова функция. За мен е основно тук да се включат някои индикатори, както и типове санкции, които да бъдат конкретни за всеки, всеки един от разделите. Искаме да упростим живота на хората, които по този начин ще могат а, да се възползват от един документ, където да са описани онези индикатори, които да дават отправните точки на ОСП след 2013, но и санкциите, които по един хоризонтален начин засягат преките плащания, развитието на селските райони и общата организация на пазара. Реших също така, че трябва малко да се намалят и правомощите на Европейската комисия. Всъщност не, исках да предложа да бъде намалена а, тези правомощия на Европейската комисия за включване на рамковата директива за водата и тази за пестицидите в приложното поле на условностите. Смятам, че е по-добре тези теми да бъдат засегнати или посредством една, общ, една обикновена законодателна процедура или с базов акт, в който да бъдат включени определени моменти, които не могат да бъдат включвани в делегирани актове. И за да може да имаме е, по-добра хомогенизация на двете директиви в държавите членки, смятам, че е необходимо да преследваме първия вариант, да имаме а, обикновена законодателна процедура ХОК. И накрая, ще говоря за финансовата рамка. Ясно, че всички предложения, които формулираме тук, са свързани пряко с предложението на МФР, формулирано от Европейската комисия. И така както бяхме записали всички ние докладчиците, всяко едно значително изменение на предложението на МФР ще означава по-нататъчни поправки в нашите доклади. Предлагам също така някои изменения и по изключителните обстоятелства. Изглеждаше ми странно, че Европейската комисия в едно от своите предложения е записала сред тези обстоятелства а, болестите по животните, но не се говори за фитопатиите, болестите по растенията, защото както могат да бъдат засегнати а, животните от болести, по същия начин трябва да вземаме предвид и болестите по растенията. Е, и накрая искам да благодаря на много хора. На първо място ще благодаря на докладците в Сянка и по-специално на колегата Лайън, който бе особено активен много полезен със своите идеи. Искам да благодаря и на секретарията, както и на служителите на политическите групи, които ми помогнаха. Искам да благодаря и на работната група, на асистентите на моята работна група, които работиха отлично, за да можем да стигнем до този крайен а, текст на предложение за изменение по моя доклад. Благодаря ви. Бене, грация Джованни, грация. И аз ти благодаря, Джовани, благодаря за отличната работа. Много сложна тематика. Uh, явно наистина много активно сте работили. И тук имаме много хора, които са се записали да се изкажат. За това ви моля наистина пак да управляваме добре времето. Започваме с Оленичък, след това Джордж Лайън и така нататък. Bardzo chcę podziękować e, koledze sprawozdawcy за. Искам да благодаря нашия докладчик за това, че е подготвил настоящия документ. Този документ идва всъщност от а, онова, което правим по първи и втори стълб на общата съскостопанска политика. Всичко ще бъде променено, когато приключим работата си по първи и втори стълб. Става дума за грининг или озеленяването, както и други въпроси, по които би трябвало да подходим различно. Говоря и за механизмите за контрол, както и системата за преки плащания и всичко по втория стълб. Този документ има за цел да създаде прозрачност в целия текст. Стопню доплат безпосредни. Техническото подпомагане на земеделските производители също. Друга справа то е... Така че мисля, че текста сега е много по-добър от този преди. Контрол и мониторинг на всички действия по СП. Е, за да не плащаме прекалено много, за да не пилеем пари. Администрирането на ОСП е наистина е свързано с огромни разходи. Затова трябва да има точен контрол върху разходите. Е, да е ясно какво съдържат разбивките на разходите и от контролните ни функции да става ясно, че земеделските производители не допускат толкова много а, грешки. Ако те не допускат, нататък грешките също ще спадат. След контролите говорим за санкции. И трябва да накажем само нези земеделски производители, които се занимават с измами. Тоест, санкциите трябва да бъдат адекватни и да отговарят на поведението на земеделския производител. Трябва да се направи добро разграничение между измама и обикновена грешка. Разпощателните агенции и решенията които трябва да вземат техните служители. Това е много важно и точно тук пак имаме нужда от прозрачност. Прозрачността и упростяването са най-важните тук за цялото функциониране на системата. Там, където е възможно, също така е хубаво да има една разплащателна агенция, защото в случая не говорим само да упростим, намалим административните си разходи. Говорим и да увеличим достъпа а, на земеделските производители до всички тези администратори, служители, които би трябвало да му дават услуги и да го обслужват. Тук а, за първи път и е нужно малко да се прецизират нещата. Та, а, тук за първи път се предлага една нова възможност за заявки от многогодишен тип. Например, един земеделски производител би могъл да подаде заявка за плащане веднъж на 3 години т.е. многогодишна заявка. Ето едно е, искане на земеделските производители, което успяваме, което успяваме да удовлетворим. Работата продължава, разбира се. След първия и втория стълб трябва да продължим да работим. благодаря. Гласу пана посла Лайона. И настъпки пан Николсу. Благодаря. Господин председател, нали мога да започна с благодарности е, към Джовани Лавия за отличната работа в която той свърши всички, е, той включи всички докладчици в сянка, за да могат да обмислят подробно предложенията на комисията в финансовия регламент. Много хора мислят, че реформата на ОСП е за, се отнася само за първия стълб и за директните плащания. Но всъщност това, което влияе най-директно на селските стопани, на фермерите, е точно тези глоби. И точно там имаме най-много оплаквания. Аз лично най-много съм получил. И за това това досие е толкова важно, колкото и всички останали. И трябва да се постараем да го направим точно както трябва. И инспекциите, и санкциите, системата за срещна съответствие да бъде наистина добре обоснована. И така, на първо място приветствам включването на позицията на парламента Сран Джовани за хармонизирането, за настройването. Отново, това е един момент, в който трябва да внимаваме, така че да не се разводняват правомощията на парламента в тази област. Трябва да виждаме цялото вторично законодателство през а, различните делегирани актове, за да не може комисията да прави каквото си иска. Също така подхода основа на риска, за управлението на, на системата за управление. Това е едно чудесно предложение. Много сме благодарни за него. Също така намаляването на а, броя на проверки на място, когато работят правилно системите за контрол. Това ми се струва на мен, ако наистина работят добре нещата, че ако действително всичко действа както трябва, трябва да има някаква система за поощряване на спазването на правилата. Отново приветствам максималната санкция. Аз подкрепих Джовани и по тези предложения. Много са важните, трябва да ги прокараме създаването на система за рано предупреждение, вместо директно да се глобяват селските стопани, да има едно писмо, което се изпраща предварително, за да може той да има известно време да отстрани проблема. Това ми се струва много по-разумно, отколкото както се действа сега, защото много често става въпрос за някакъв, някаква неволна грешка, която може да се отстрани. Втория момент – опростяването на формуляра за системата, за електронната информационна система за управление, действително не се сменят обстоятелства за всяка година. Не е нужно в такъв случай 3-4 часа всеки един да отделя за изпращането на абсолютно същия формуляр като предишната година. много по-добре би било в тази система ИСАК да се а, а, работи по този начин, където единствено, ако има някакви променени обстоятелства, тогава селския стопанин да трябва да а, отново да попълни своята, своя формуляр по ИСАК. И така, накрая, а, указанията за ушните марки. Приветствам и тази добавка. Много важна е тя. Хубаво да има указания за тези санкции, как те действат, за да може да се спазват принципите. Ако няма 100% спазване на условията на регистъра, трябва да има съответната глоба. Особено а, не спазването на регистъра трябва да има ясни последствия. Трябва да добавим още нещо в тази област и ще а, дадем своите предложения, критериите за санкциите. Тук трябва да се включи в основния регламент. Също така смятаме, че трябва да се веде принципът, че намаляването на общата сума, едината сума трябва да се използва като последен вариант, за да няма съответните рискове ако комисията прецени, че е преценила абсолютно всички формуляри както трябва, абсолютно с последната подробност, чак тогава да има съответното разплащане. Ако разгледате бюджета, ще видите, че всички тези санкции ще разберете, че всички тези а, глоби отиват обратно в а, бюджета на комисията и така има една мотивация за това да се откриват а, такива несъответствия. Ето защо трябва да сменим принципа тук. Това е нещо изключително важно, което трябва да залегне в основния акт и смятам, че можем да го постигнем. Няма да се разпростирам повече, както вече отбелязах. Джовани свърши много добра а, работа, чудесно работихме с него, много градивно сътрудничество проведохме и се надявам, че ще продължи по същия начин работата по това досие. Bardzo dziękuję za te uzupełnienia. W tej chwili głos zabierze pan poseł. Благодаря за вашите уточнения. Сега ще се изкаже господин Микълсън и след това Смит. Pan poseł Nicholson. Bardzo proszę. <laughs> Sorry, Chairman, the interpretation. Извинявайте, господин председател, не чух достатъчно бързо правда. Нека аз да продължа там, където ни остави Джордж и да благодаря и аз за чудесната работа на докладчика. Много добре уравновесен доклад, много добри идеи са включени в него и аз имам какво да кажа. Приветствам много от моментите, те са много добре обосновани, тези идеи. А, идеята им е да се улесни живота на селския стопай на място, както Джордж подчерта, тези формуляри от системата ИСАК. Няма смисъл да се попълват всяка година отново едно при че няма определени е, сменени обстоятелства и се викат и експерти, които помагат на фермерите. Определено съм съгласен с, с системата за рано предупреждение. Наистина смятам, че в момента е много полицейска системата, отколкото не ми прилича на система, която се стреми да помогне на селските стопани, така че нещо като един жълт картон би било една добра идея, за да се знае кога има проблем. И повечето селски стопани съм сигурен, че ще се постараят да отстранят проблема. И така ще се улеснят нещата и за тези, които администрират целият процес на национално, на регионално ниво, както и за самото селско стопанство, тъй като това, което се случва в момента, е, че разходите за администрация са твърде високи. Смятам също, че една добра идея е да се а, махнат някои от елементите от а, насрещното съответствие от техническа гледна точка. Много чухме по този въпрос. Знаем, че какви са и а, слабостите, как комисията не иска да чуе хората от нашата комисия, че а, не трябва така да се постъпва. Ние бяхме прави, но въпреки това комисията продължи по този път. И смятам, че е съвсем подходящо сега да не се наказват по този начин фермерите, защото а, ако ги накажем по този начин, те ще загубят много сериозна част от своите директни плащания заради тази слабост на системата. Също така смятам, че много добре е това, което каза Джордж, че трябва да разгледаме доста моменти, от които можем да подобрим. Но основите са тук, според мен. Не искам да повтарям вече казаното. Още наш благодарности за добре хармонизиран и добре обоснован доклад. добра работа работа свърша докладчика. Благодаря. Bardzo dziękuję panu posłowi. Proszę o zabranie głosu pana posła. Много благодаря. Господин Николсън. Господин Смитсън. Uh, Ще продължа а, импровизираната импровизираното сътрудничество от келтска страна, което тук проявяваме в проредицата от оратори. нашият докладчик Сянка също изпраща своите поздрави от Рио. Аз лично ще поздравя доста моменти от доклада. Много говорим за упростяване на ОСП ми се струва, че тук сме на прага действително да постигнем нещо. Много положително е това бих казал. Също и техническите грешки са много важни, особено що се отнася до идентификацията на овце, практическите елементи при осъществяването на това досие. Знам, че в Шотландия имаше много а, сериозна заинтересованост а, да няма такива технически грешки. Тоест има много а, моменти, които са за похвала. Много трудности има, обаче, що се отнася до административното осъществяване на всички тези идеи на ниво държави членки, критериите на ниво, ниво държави членки, а не това, което идва от а, нас. Така че а, трябва да подчертая, че става просто. за институциите в държавите, които ще трябва да осъществяват тези разпоредби. Няколко момента, които нашата политическа група иска да подчертае. Ако се използват обществени средства, за да се окоръжават, стимулират неподходящи практики, това не би било подходящо, трябва да се окоръжават а, а, добрите практики, тук не става въпрос само за конкурентоспособност, също така и за екологосъобразност, и за околната среда. Това е също важно и за устойчивостта, и имиджа на ОСП в очите на широката публика. Не трябва да се разводняват някои от основните принципи. Също така искаме да има по-голям акцент върху връзките с климата, много са уязвими а, е, производствата на нашия континент, а, е, що се отнася до промените в климата и бихме искали да се направят а, е, връзки, за да се използва по-добре почвата, водата, изобщо ресурсите и искаме да има препратки в текста, които се свързват с а, директивата за водите, с а, директивата за пестицидите. Това са много важни правни инструменти, които съществуват и искаме те да бъдат привнесени колкото може по-скоро, а не да бъдат а, разводнявани техните принципи, като а, всъщност в момента имаме възможност да ги подчертаем и да ги заложим още по-силно и с нетърпение чакам да продължим съвместната си работа. Господин Скот. Грация, президент. Благодаря, господин Скотта, да, всъщност. Искам да поздравя докладчика за отличната работа. Подкрепям колегата, що се отнася до този важен проект за доклад. Искам да подчертая обаче нещо, което е изключително важно за управлението на фондовете, е, които са на разположение на всяка държава членка. Членовете от 12 до 15 в предложението за регламент за финансирането и управлението на ПАК, според мен, трябва да бъдат разгледани много внимателно. Предложенията на господин Лавия по трета глава, съгласен съм с тях. Смятам за важно да изясня, че по отношение на бенефициерите за държавите членки, които трябва да отделят част от средствата си за финансиране на тези действия, трябва да има ограничение на броя на консултациите годишно и на бенефициер. Това е много важно, особено по отношение на ЕЗФРС. Сега за подобряване на работата не бива да забравяме различните амбициозни цели, които се съдържат в ОСП. Точно поради тази причина смятам задължително да им запишем ясен и ефикасен текст. Благодаря. Dziękuję. В tej го głos пан посел Рубикс. Благодаря. Господин Рубикс е след това и след него господин Дес. Paldies, priekšsēdētāji. Man šķiet ziņojums ir interesants. Un viņš. Според мен докладът е интересен. Той дава много ясна картина за доста проблеми. Но, все пак, Като се има предвид как са формулирали ни помощите, особено формулировката активен земеделски стопанин, смятам, че и хората, които си седат в креслата, ще получават помощи. Второ, от 2003 година е информацията, с която разполагаме за стопанствата. Но нещата се сменят. В момента в Латвия има 115 000 хектара повече в обработка, отколкото през 2003. Би следвало да има някакво преразглеждане. Този преходен период за новите страни членки примерно България и Румъния, може да не се, да не изпълняват всички си задължения в 100%, но трябва да има възможности за гъвкаво реагиране. Не развити региони. Такива съществуват във всички страни. За това трябва да има много по-ясни дефиниции, за да има и равнопоставеност. Аз запрошу пан посел Дес, наследен ни пани посел Егле. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe mit großem Interesse den Bericht von Господин Дес, благодаря. Много внимателно слушах представането на господин Джовани. Много, много интересно бе да чуем неговият подход и много се радвам, че ти отделяш толкова внимание на идеята за намаляване на бюрократичните изисквания, за което парламента настоява много отдавна. Изискването за подаване на формуляри всяка година нищо не се е променило, действително трябва да се приключи. Много е важно да имаме добра система за проверки, за предотвратяване на аварии и смятам, че това трябва да се разгледа в подробности. По идеята за екологосъобразни практики смятам също, че трябва да обсъдим. изискванията за спазване на екологосъобразни изисквания също трябва да бъдат е, отчитани. По отношение на финансовата рамка, съгласен съм с вас. Ние, разбира се, ще знаем какво можем да направим, когато знаем с колко средства разполагаме. Действително няма достатъчно добра дефиниция за активен земеделски стопанин. От друга страна, тази дейност е много различна, има много различни аспекти и затова е трудно да се постигне една обща дефиниция. Твърде бюрократични са процедурите, които се застъпват в предложенията за петте регламента. Смятам, че по начина по който се отчитат тези неща, евродепутатите няма да бъдат считани за активни. Не знам как ще го оценят обаче избирателите. Госпожа Егел и след това Магинес. Äh, Благодаря. Благодаря на господин Лавия. Много е изчерпателен доклада, много логично построен. Той е много ангажиран особено по темата за намаляване на бюрокрацията. Това е нещо, което е много важно за нас и приветстваме всички предложения в тази насока. Ние също ще подадем някои изменения. Докладът ще от ключово значение за отношението на земеделските стопани към нас. Ние искаме да бъдем много целенасочени и средствата да се разходват ефективно навсякъде в е, земеделието. Затова трябва много добре да преценим кое е полезно, кое си остава само бюрокрация. Включително когато говорим и за санкции, и за контрол. Трябва да сме... да има система за разграничаване на едни на простите, обикновени грешки, които могат лесно да се коригират. Какъв е смисъла да искаме да се връщат много малки суми? Вероятно, разходите за връщането на тези суми са прекалено големи и земеделските стълпани едва ли биха е, разбрали защо се прави това. би следвало да се признават всички мерки за екологизиране или така наречено озеленяване, включително и тези по втория стълб, като и малките земеделски стопанства би следвало да се възползват от подобни мерки, защото практически за големите е много по-лесно да прилагат подобни механизми. Това е тема, която трябва да обмислим. Също трябва да помислим и за делегираните актове и актовете за изпълнение. Мисля, че не трябва да се оплакваме от прекалено много работа. В края на кращата ние сме избрани тук, за да си вършим работата и бихме могли посредством ОСП да получим и по-голямо признание за нашата работа. Аз е, също подкрепям идеята да не се подават е, повторно формуляри за данни, които не се променят. Ние разполагаме с достатъчно статистически данни и може да се помисли как може да се упрости системата. Отново, благодарности за докладчика. Мисля, че мнението е единодушно, че си сътрудничихме по един отличен начин в изготвянето на доклада и се надявам, че всички ще допринесат и от тук нататък за окончателното му изготвяне. Настъпния е пари посел Раймер. Госпожа Магинес и след това Раймерс. Um, Благодаря на докладчика. Подкрепям всички коментари за екологизирането, за разделянето на плащанията и санкциите за начина на проверки, системата трябва действително да прави разлика между измами и грешки. Като въпросът е много по-широк всъщност, не е предмет само на нашето заседание. Затова трябва да обмислиме просто степента на негъвкавост в системата, защото има много, много проблеми на място и трябва да, да дискутираме как да премахнем и този елемент на притеснение, на страх от е, проверките. Е, подхода за базиран на риска е добър, необходима и системата да е достатъчно справедлива службата за предоставяне на съвети на замеделките стопани. Действително необходимо е да се засили тази система, но като си има предвид, че в момента има затруднения със средствата, трябва да помислим как може да се направи това. И накрая санкциите за регистриране или електронно идентифициране. Мисля, че отново трябва да разгледаме дали има проблеми с системата. Ако съществуват такива, би следвало да променим системата, а не просто да се опитваме след това да установим какви са промените. В такъв смисъл отново е необходимо да има повече гъвкавост, е, включително и по системата за определене на ниво на грешките. Нека да решим, нека да видим къде всъщност е, има пробойни в системата. И настъпния пан посел Капола Сантос. Господин Вечковски има думата. Но преди това госпожа Раймерс. Благодаря на докладчика за отличния доклад. Един кратък въпрос от мен. Става въпрос за предложението на няма промени в формуляра, който подава селския стопанин, ако няма промяна в обстоятелствата. Това е добра идея. Но наистина трябва да отразим и промените, да речем, в типа култури, които се съдят. Например, дали става въпрос за някакъв нов вид многогодишни растения. Трябва да има разграничение не само по отношение на земеползването и а, реалния мащаб на повърхността, но и различните култури. тъй като наистина променят се културите, променят се плодовете и трябва да се подават нови формуляри. Също така, втория елемент. Има малки промени всяка година в някои стопанства. Как да подпомогнем тези, които искат да упростят процесите? Как да направим така, че тези стопанства също да се възползват от а, тази промяна. Как да стане така, че и тези, които въвеждат някакви промени в своето стопанство, също да се възползват от това опростяване. Съжалявам за госпожа Райнърс, която не анонсирах, каза председателят господин Вечаковски сега. Благодаря. Госпожа Екле говореше за статистика по-рано и си спомних е, какво казва един полски поет, Юлиан Турин, от 20 век. Той казва, че има три вида лъжи. Първата е обикновената лъжа, втората е когато се закълнеш, че това е така, а третата лъжа е статистиката. Е, та, това беше за статистиката. И земеделските ни производители в Польша имат големи проблеми с същата тази статистика. С разплащателните агенции, с а, различните служби, за да изглеждат на статистика по-добре нещата, пък и дори за да санкционират грешките. Много често данните а, се правят така, че да вървят срещу земеделските производители. И една грешка, една е простичка грешка на един производител, изведнъж се превръща в измама и затова в Полша имаме хиляди престъпници. Това не е престъпно деяние, не е злоупотреба. Земеделските производители биват санкционирани два пъти. Първо, защото им отнемат плащането и второ, защото се изправят пред съда за злоупотреба. Така че много се радвам, че нашия докладчик е взел предвид този проблем защото по бюрократични причини земеделските производители не могат да понасят толкова много проблеми, пред колкото са изправени днес. Трябва да се премахне цялата тази система на преувеличени санкции. Трябва да се премахнат санкциите към земеделските производители, които да се дължат единствено и само от допусната грешка, пропуск – от някакъв вид? Това е ключов въпрос. В бъдещата ОСП трябва да вземем предвид този факт. Много благодаря на докладчика, който го е взел предвид. А, по отношение на другите доклади, например доклада Шраут, където се говореше за упростяване на ОСП, и там се засегна този въпрос, така че трябва да пре подредим нещата, така, щото нашите земеделски производители да не са жертви на санкциите, които да са абсолютно ненужни за тях. Благодаря, казва председателя. Бивш прокурор говори, между другото, както знаете, бивш съдя и бивш председател на Сметната палата. Президент, eu е, também queria naturalmente felicitar o colega Лави. Благодаря, господин председател. И аз искам да поздравя господин Лавия за усилията, които е положил, за да обедини позициите и с другите колеги, особено и другите докладчици. Така че да а, постигнем максимална съпосочност. А, това са предложения, които наистина съчетават опростяването, към което всички се стремим, а, с всички нововведения, така че широката публика да не стане с впечатление, че искаме да отслабим контрола върху обществените средства, които разбира се трябва да се мониторират, да се а, разпространяват и разплащат с най-голямата възможна строгост. И така, нашият колега наистина заслужава а, голяма похвала по различни теми, но аз искам да се спра само на два а, момента. Те са свързани с докладите, за които ще ръба, говорим утре от моя страна. Отделните санкции а, за основното плащане и за плащанията за екологизация. Според мен е необходимо да имаме механизъм, който да не позволява някой да спечели да получи средства от това, че нарушава правилата. Втория момент е свързан с двойното финансиране. Много бях а, очуден от факта, че комисията в член 30 на предложението си е включила изключение за финансирането за органичното селско стопанство по втория стълб и екологизацията. Така че в момента се предлага същото третиране на екологизацията по единия стълб с озеленяването по другото. По другия. Но ако имаме такъв член в регламента, ще стане така, че може да се получи е, двойно финансиране, което не е така. Както знаете, в момента в настоящия регламент има директни плащания и освен това за същата площ има плащания за органично съскостопанство и за екологизация. Според мен няма е, тук идея за двойно финансиране, но трябва да изчистим това двусмислие. Също така, за плана за развитие на селските райони ще предложа всички мерки, агроекологични мерки да бъдат по- зелени от мерките за екологизация. Смятам, че тези мерки в развитие на селските райони трябва да са с по-висока амбиция по отношение на околната среда. В член 30, е, според мен, трябва да обмислим тези два въпроса, може би дори да ги залечим, за да не изглежда, че изобщо е възможно двойно финансиране. Господин Доц. И след това Яр. Um, like here, that... Както и другите колеги, аз приветствам доклада. Много говорим за упростяване, като че ли това е свещения грал и нещо, което никога не може да постигнем, но е хубаво, че виждаме доклад, в който се говори не само за упростяване, но също така ни мотивира и ни дава някои конкретни идеи за това как реално може да се постигне въпросното упростяване. Аз лично силно подкрепям упростяването, свързано с формулярите за ИСАК, когато се срещам с селските стопани в моя регион, те винаги говорят за тези сложни формуляри и се оплакват. Затова смятам, че това е отлично предложение. Също така подкрепям идеята за система за рано предупреждение, за да може селските стопани да отстраняват проблеми, да правят корекции. Нека също така кажа, че тук споменатата обща сума и санкция за а, несъответствието в регистъра. Според мен това е много общ подход, не отчита риска, трябва да се обмисли по-подробно, трябва да диференцираме умишлената измама и неволните грешки. Много а, внимателно трябва да подходим в а, това време на економически трудности как разпределяме обществените средства и достъпа до тях, който осигуряваме. Изключително важно е да разгледаме този въпрос подробно. И накрая искам да кажа, че същите принципи, които се спазват при насрещното съответствие, трябва да се разгледат и в рамките на националния пакет. Вероятно тук представляваме най-различни региони в Европа, които всички в някакъв момент са имали корекции и санкции, наложени с обща сума. И според моя опит в Северна Ирландия, санкциите не бяха съразмерни с цялостната схема. И така се стигна до много непропорционални а, правила за селските стопани. Ето защо смятам, че тук също трябва да се насочим към известно опростяване като цяло. Много чудесен а, доклад, доволен съм от посоката, която поема и ще помислим за някои допълнителни изменения. Благодаря на госпожа Доц. Е, е, Господин Посел, Bürokratisierung, also mit Dingen, die das äh, Leben unserer... Господин Яр, извинете. Много благодаря за докладчика, че толкова активно се занимава с намаляване на бюрокрацията, защото това е много добре за европейските земеделски стопани. Добре е, че започваме с тази тематика. Няколко коментари. Пропорционалността на санкциите. Преди мене говориха по тази тема и нека да ви дам само един пример. В Германия, например, ние, ако е, се използва погрешно категория, примерно на реколтата, това се санкционира. der allerwichtigste Grundsatz, wenn man, äh, wenn man äh, Sanktionen be beurteilt und ich halte es für. Но трябва много добре да правим разлика между грешка и измама. За това трябва да има и система за предупреждение за поправяне на грешките. И аз мога да направя грешка и да напиша нещо не както трябва или да сложа запетаята не където трябва. И трябва да има възможност да се поправят този тип грешки. В е, многогодишния многогодишната рамка. Госпожа Ягле спомена това, вече ние нямаме проблем за доклада от миналата година, защото той е достъпен по електронен път и може само да се отбележат промените. Тоест, ние успяхме да прокараме тази идея за електронно съхраняване на информацията, за да не се подават непрекъснато статистически данни. Разбира се, добива трябва да бъде отчитан и трябва да помислим как може това да се направи, но това, което не харесва на земеделските стопани са именно необоснованите проверки. Трябва да помислим какво може да се върши и по електронен път. Освен това, е отлична идея да се даде възможност е, земеделски стопанства, които участват в одобрени програми, да бъдат изключени от изискванията за екологосъобразност. Въпрос е също така как точно дефинираме малко земеделско стопанство – Аз лично си мисля, че евентуално можем да бъдем по-гъвкави за малките стопанства, макар че се колебая дали изобщо има смисъл да се започва такъв дебат, тъй като не знам дали ще се получи нещо. И ако мога да се върна на казаното преди мен, действително трябва да се помисли как, с какви средства разполагаме. Ако ще бъдат намалени тези средства повече, отколкото се очаква, ще трябва да преосмислим нещата. Сега говори се за електронната идентификация на овцете. Мисля, че трябва да се обсъди този въпрос, но не мога точно да разбера защо за овцете разпоредбите са различни, отколкото за едрия рогат добитък, например. има думата. Е domāta. Es вало спевено от тези tiem, kas apzinīgi гверте. Eh, Благодаря, господин председател. Аз подкрепям всички, които дават висока оценка на доклада на господин Лавия. Той е много сложен и затова моите уважения. Когато обсъждам тази тематика с е, земеделски стопани в моята страна, те е, застават много зад идеята да се разделят плащанията от е, помощите за екологосъобразни практики. Много са осложнени процедурите и не е справедливо е, фермерите да губят плащания, директните плащания, заради това, че не спазват разпоредбите за екологосъобразност. Имам съмнение по някои е, въпроси, например е, параграф 8. Е, именно изискването за разплащателната организация и съответните и отговорности, които да се предвиждат в делегирани актове. Аз лично не съм убедена, че това е най-удачният път. Страните членки не бива да остават на страна от този процес. Според нас трябва да се създават работни екипи. Така че идеята за делегирани актове ни остава с известни резерви. Също така сме резервирани по тематиката за проверките от страна на сертифициращите институции. Тук се безпокоим, че това просто ще увеличи административната тежест и разходите на тези институции – и ще усложни живота на земеделските стопани. Благодаря на докладчика за предложенията по член 34. Там се предвижда промяна в системата на предварителното финансиране до 7% това е много важно. Аз ще подам изменения в такъв смисъл. Е, господин Прокасник. Не, преди това е господин Хауслинг. Действително, трябва да има опростяване в много области, но що се отнася до, практик, до проверките, най-добре е да функционира система на най-добри практики, да видим къде е най-удачно да има проверки и съответно това да се установи на европейско ниво. Е, нека да поясня. може много да обвиняваме страните членки, защо тази система не е ефективна. Но в края на краищата ние сме единодушни, че всички екологосъобразни мерки би трябвало да минават под, в категорията озеленяване, така да се каже. И ако разгледаме обаче всички подобни мерки, ние не можем да ги причислим. Те са толкова различни, че не можем да ги причислим към една категория. В Германия има много различни стандарти, които описват тези мерки и в никакъв случай не можем да ги включим в една група. Това като група на зелените искам да ви кажа, че ние няма да приемем. Не сме съгласни да има една категория. Би следвало в подробности да помислим какво би ни дало възможност да развиваме екологосъобразни мерки, но не да ги обобщаваме по този начин. Маме филе часов. ausdrücklich keine deutsche Diskussion hier vom Zaune brechen, weil wir gerade beide Deutsche sind. Госпожа Jägle. Аз не искам да започваме дискусия само между представителите на Германия тук, но когато се спазват добрите практики и се спазват законите и се прилагат екологосъобразни мерки, които са приети от съответните власти и от комисията, ние можем да се съгласим с това аз лично подкрепям изказването на господин Каполо Сантос. Ако действително искаме да постигнем нещо реално, а не да развиваме идеологии, е време да работим в тази посока. Директор Паческо. Благодаря. Сега господин Пачеко от комисията ще получи думата, но аз имам три въпроса към него преди това. един проект, една програма, които са проекологични, колко големи трябва да бъдат, за да отговорят на условията грининг или озеленяване? Доколкото разбирам, трябва да има някаква мярка. Втори въпрос. Санкциите. 30% от плащането. Ако няма озеленяване, санкцията е само 30%. Обаче, ако един земеделски производител произвежда ирационално, например, произвежда пшенични култури, какво ще кажат еколозите? Няма ли да ни критикуват? Защото аз разбирам това, което казвате вие и съм съгласен с вас, но по-зелените, ако мога така да ги нарека, лица, ще се държат по друг начин. И на трето място, необходимостта да имаме предварителна информация за известяване на евентуални събития за тяхното предотвратяване. Сред земеделските производители, както сред а, други кръгове в обществото, винаги има някой, който не отговаря на определени критерии. Например, за използване на пестициди или пък продоволствената сигурност. Така че е по-хубаво да има по-голяма дисциплина. Господин директор, ако може да отговорите. Merci, monsieur le Président. Et euh, d'abord, je voudrais... Благодаря. Първо, благодарности за господин докладчикът Лавия за изготвения доклад, също много подробен. Ние сме готови да си сътрудничим конструктивно. Държа да подчертая. Искам също така да благодаря за подкрепата за предложенията на агенциите за разплащателните агенции. И Считам, че не малко от предложените изменения, а и изказаните мнения от е, евродепутатите тук, вървят в посока на предложението на комисията. А именно, че трябва да се е, адаптират е, проверките и да се опростят е, изискванията за формулярите на земеделските стопани, т.е. да има дори предварително попълнени формуляри. Това може да се реши на ниво страна членка. Има повдигнати някои съвсем конкретни моменти. Е, първо да коментирам предложението да се върне на национално ниво правилото N плюс 2 това, ни, това за нас е проблем, защото става дума за общата стратегическа рамка, не само за развитие на земеделските райони, но и за другите структурни фондове. Затова този проблем за нас е реален. Друга тема, повдигната от много изказващи се, бе темата за санкциите, свързани с така нареченото озеленяване екологосъобразните мерки. Аз изчетох предложенията на господин докладчикът, но тук се поставя един доста важен проблем. Ако приемем предложенията, т.е. санкциите да останат в границите на плащанията, това означава, че е, озеленяването, така наречено, ще остане факултативен избор, а не е задължителен. Защото в края на краищата е, ще се получи вариант просто да не се получават помощи. А ние нямаме това за цел. Ние имаме за цел е, екологосъобразните мерки да са основна част, основен елемент от, деле, от директното плащане. Затова е, санкциите са част от е, плащането, така както е сега, и не виждаме защо за бъдеще това трябва да се промени. Друг момент, много важен, е авансовите плащания. Тук вече има проблем с чисто управление на бюджета. Ако се плащат преди 16 октомври определени суми авансово, те ще се отчитат в бюджета на предходната година. Тоест, преди годината, преди която не включва предвидените средства. Имайте предвид, е, че това е много важно. После препратките към директивите за водата и за пестицидите в е, условията. Смятаме, че трябва ясно да ви кажем, че тези директиви са важни, действително, но тези мерки ще станат реални в момента, в който страните членки започнат да прилагат директивите и смятаме, че това е достатъчно ясно предвидено в регламент за съответствието с договора от Лисабон. Смятам, че това е хоризонтален въпрос и е, следва да продължим да го обсъждаме. готови сме. Ние сме предложили вече компромисни изменения. Друг конкретен въпрос е електронното идентифициране на древния рогат добитък. Мога да кажа, че проблема не е толкова много в условията, а от факта, че основният регламент 21 от 2004 се предвижда това идентифициране. Тоест, регламента не може да се реши от, ако има такъв, не може да се е, реши от, ваш, от регламента, който вие обсъждате сега. Той е решен от регламент 21 от 2004. Благодаря господин директор. Сега докладчика има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите за много полезните идеи, които излязаха по време на този дебат, които ще помогнат на всички да подобрят, усъвършенстват работата. Мисля, че всички сме съгласни по определени теми, като например упростяването, както и намаляването на бюрократичната тежест за производителите от страна на Европейския парламент. Също така ние ще разглеждаме и системата за предварително известяване. Някой явно спомена и жълт картон за земеделски производители, които не спазват а, условията. Явно сезона на футбола се отразява и на лекциката тук. Така че има работа още пред нас. Зададени бяха някои въпроси конкретно към мен и аз трябва да им отговоря. На колегата Рубик. Да, липсва определение на активен земеделец. Ясно е, че този регламент е част от един пакет. И ще видим утре това, което ще ни представи колегата Капулаш Сантус, където се говори за преките плащания и трябва да свържем, разбира се, всички предложения в един общ пакет. Имаме четири регламента, което ни налага в определен момент да седнем заедно и да прегледаме нещата. За развитието на селските райони и новаторското сътрудничество аз не съм много за това, но унази част, която е свързана с правилата за финансиране и хоризонталните правила, а, ще дойдат от регламента за развитие на селските райони. Ако решим там да махнем онази част, която е свързана с финансирането на тези иновативни кооперативи, тогава ще скъсаме и връзката с други елементи. Така че имаме четири законодателни текста и трябва да направим така, че след това накрая да сглобим пакета вземайки преди всичко записано във всеки един от тях. Една тема, която е много важна според мен, е темата за упростяване на многогодишните заявки. Като идеята е земеделските производители, където има стабилна производствена структура и където няма нужда всяка година да се подават такива заявки, всъщност ще, до сега трябваше всяка година да подават едни и същи документи. Ето така се отваря една възможност за тях. Колегата Раймерс, което излезе, каза, добре, дем, ако се промени предприятието, ако се увеличи, намали, е, ясно, че тогава и заявката ще се промени и минимално може да се коригират нещата. <coughs> Necessario. Eh, dall'altro lato, mi sembra anche opportuno... Eh... От друга страна, също така, мисля, че отвъд упростяването трябва да се обърне внимание, пък и да се дисциплинират малко възможностите за използване на публични средства. Предложението за подсилване на ролята и задачите на организациите за сертифициране всъщност вървеше точно в тази посока. Опитваме се да намалим бюрократичната тежест за земеделските производители, като преместваме темата за инспекциите и контролите на друг план, в друг план. Ако има повече административна тежест за държавите членки, а между другото отварям една скоба, това като парламент всъщност ние го обещахме да упростим живота на земеделските производители, а в същото време да не намаляваме нивото на контролите и инспекциите. Господин Сантос говори за този член за двойното санкциониране. В развитието на селските райони говорим за агроекологични мерки, които ще компенсират определени елементи при приемането на екоустойчиви практики. при същите екоустойчиви практики, като че ще плащаме от две страни. Т.е. от една страна ще получават плащания за екологосообразните мерки, от друга страна за компенсиране на разходите. Поред мен това трябва да остане. Ще говорим пак по него. Справо колегата Шикерски каза, че санкциите, ограничени до 30% от озеленяването, може да бъде критикувана – от тези, които са по-зелени. В кавички. Има и такива, които обаче вътре в Европейската, в комисията, извинете, предлагат санкциите за екологосъобразните марки да бъдат отвъд тези 30%, т.е. да бъде взета части от базовото плащане. Но в дебата ще обсъдим това. След това една друга тема, засегната от директор Пачеко. Тя е свързана с ангажименти на национално ниво, т.е. прилагането на правилата а, на национално ниво. Този парламент а, вече е повдигал този въпрос съвсем конкретно, когато говорихме за хармонизация, гласува се в нашата комисия и в пленарна зала, така че за мен беше правилно, а, не само, че съм убеден, но, но мисля, че аз го бях предложил като изменение и затова го прехвърлих и тук, в текста на това предложение. Може би осложнява нещата, но ни дава възможност да бъдем справедливи към държавите членки, защото ако има части от държавата, които работят по-ефективно и ефикасно в сравнение с друго, е по-добре вътре да се компенсира ситуацията и да се уравновеси. санкция до 30% за зелените мерки го прави а, избирателен този грининг или това озеленяване. Ма това е така. А, той е факултативен, не го сме го направили случайно. Комисията ни го обсъждала, докладчиците са го обсъждали. Ето това е нашето предложение. Ще видим сега в дебата как ще изкристализират нещата. В нашето тълкование нещата изглеждат малко по-различни. В случая говоря за авансовите плащания. В измененията, които предложихме, авансите по отношение на 18 октомври са изклю... по изключение, така както е било и в миналото. Защото ако си спомням, аз си спомням положението в Италия, когато имахме в Аквела земетресение, поискахме и ни бе дадена, разбира се, защото имаше средства, авансова сума. И имаше желание да се отвори тази възможност при извънредни обстоятелства да се отпускат авансови плащания по преките плащания. финансовата година, разбира се, земедел... земеделието свършва на 15 октомври, така че там нещата малко се разминават и съответно объркват баланса на бюджета. За пестицидите и водите. В предложението искаме наистина това да бъде по обикновената процедура, а не да го включваме тук. Uh, sicuramente tempo per affrontare il tema. Ще имаме време да го обсъдим. Още нещо. Когато благодарих, не благодарих на Европейската комисия и на службите на Европейската комисия, искам сега да го направя за тяхното сътрудничество, защото в рамките на процедурата някои от техническите аспекти, техническата страна а, я обсъдихме с комисията и за това е така, е, трябва да им благодаря. В много случаи, както при разплащателните агенции, така и други, цялата ни работа, която вършим, изведнъж я изоставяме, защото се приема друг политически избор, но така или иначе сме работили. Много ви благодаря, благодаря за идеите, това ще обогати нашата работа и ще се стигне до един по-добър крайен резултат. Колеги, вече сме в края до 9 юли, 12 часа на обяд е крайния срок за изменение. Благодаря. Благодаря на двамата докладчици за интересните документи. Дебатът също бе много активен. Имаше хора, които взеха думата три пъти. Активни бяхме наистина всички. Така че много добре започнахме седмицата, според мен. И накрая искам да благодаря на преводачите и утре до 9. Благодаря.